Колеги и колеги, председателят, колеги, или по-скоро унези от вас, които са се завърнали след уикенда, добре дошли на днешното ни заседание. Има ли бележки по дневния ред? Няма. искам да ви кажа нещо в рамките на точката съобщения на председателя. Колеги, Борис Немцов е гостувал и тук на заседание на нашата комисия. През изминалите 15 години аз не веднъж разговарях с него. В Москва, в Страсбург, тук в Брюксел и другаде. Ценях го като човек, който проявява откритост, притежава голямо обаяние и е и много смел. Разговарях с него за опасността, на която е изложен. Той напълно осъзнаваше тази опасност. Трябва да сме наясно, че губейки Борис Немцов, демократичната опозиция в Русия загуби една своя пътеводна светлина. Можем следствие от това да очакваме Русия да бъде поставена в информационно затъмнение. Свидетели сме на действията на една автократична система, която според мен носи отговорността за случилото се тази система, бюрокрацията в Русия излязоха с абсурдни теории, теории на конспирацията, за да обяснят случилото се. Като че ли, като по случайност, неизменно онези, които биват осъждани на престой в голага на Путин, са противници на системата, представители на опозицията. Борис Немцов бе обявил, че разполага с доказателства за това, че Русия пряко участва във войната в Украина. Това вероятно не е било особено приятно за някои от онези, които носят отговорност. Нека ви помоля да почетем паметта на Борис Немцов. Нека също ви помоля навсякъде, в това число и в Русия, да подкрепяме демократите и онези, които представляват демократични ценности. Благодаря ви. Преминаваме към точка четвърта. Размяна на мнения с Пьер Кренбил, фамилия, която на мен като на човек от Северна Германия ми напомня за Швейцария. Господин Кренбил е генерален комисар на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските беженци в Близкия изток. Често сме разговаряли за събитията в Палестина и Израел. Много сме загрижени във връзка с случващото се там най-вече във връзка с липсата на перспективи за економическо развитие. Ще трябва да отчетем и положението в Газа, ролята, която играе там Хамас. Положението в ивицата Газа е по-различно от това на западния бряг на река Йордан. Надявам се, че вие ще ни опишете положението, ще ни помогнете да разберем по-добре какво става там. Надявам се, че ще ни помогнете и при очертаването на евентуални възможни действия от наша страна. За съжаление, ролята на Европейския съюз не е особено видима. Може би бихте могли да ни разясните как можем да повишим ефективността на средствата, които инвестираме на работата си в региона, как можем да насърчим политическия процес, как можем да допринесем за намирането на мирно политическо решение. В съседните на Европейския съюз държави има бежанци, от които проистича висок потенциал за дестабилизиране. Миналата седмица наша делегация посети Йордания и Ливан. Аз самият бях в Ирак, в градовете Арбил и Багдад. Трябва да разглеждаме тези държави като взаимосвързани. В Ливан и Йордания има голям брой сирийски бежанци, които се нуждаят от помощ. В тази област е установено тясно сътрудничество между Европейския съюз, ВКВО и Агенцията на ОНЕ за палестинските бежанци УНРА. В Ливан ливанската страна заяви, че не възнамерява да изгражда бежански лагери за сирийските бежанци, тъй като в противен случай те биха останали там за винаги. В страната има вече от години между 200 и 300 хиляди палестински бежанци, например. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за уводните думи. Благодаря ви най-вече за възможността да участвам в днешното ви заседание. За мен това е голяма чест. Нека от самото начало ви благодаря за силната дългогодишна подкрепа от страна на Европейския съюз за Агенцията на ОНЕ за подпомагане и строителство за палестинските беженци в Близкия изток. Партньорството ни с европейските институции е много важно. Важно е и партньорството ни с отделните държави членки на Съюза с оглед на предоставянето на средствата, от които се нуждаем. Благодаря най-вече на Европейския парламент за усилията, които полага за постигането на адекватно ниво на подкрепата, например финансова подкрепа за нашата агенция. Резолюцията ви за ивицата Газа, както и за признаването на Палестин за, Палестина за държава, също са важни. По време на последната си пленарна сесия обсъдихте и финансовото положение на УНРА. Един изключително важен въпрос. Тези ваши разисквания бяха много важни за нас. Ще се спра върху някои аспекти от положението в Близкия изток и най-вече върху въздействието, което оказва то върху положението на общността на палестинските бежанци. Госпожи и господа, участвам във вашето заседание в момент, в който положението е повод за изключително голяма тревога. Както знаете, положението в региона е изключително нестабилно. Вече от години продължава окупацията, блокадата на ивицата Газа. Миналата година през лятото бяхме свидетели и на военни действия. Свидетели сме и на особено тежък конфликт в Сирия, който оказва въздействие и върху съседни на Сирия държави. Според нас, основната причина за проблемите в региона е липсата на политическо решение – в следствие от това продължава радикализацията, продължават да се надигат различни форми на екстремизъм в Близкия изток, явления, които оказват много голямо въздействие върху общността, за която работим ние. Освен това, в резултат от конфликта сме свидетели и на постоянно отслабване на държавните институции в региона. Държ... Правителствата в региона обаче са нашите основни партньори в усилията ни за решаването на проблема с палестинските беженци. Какво е положението на палестинските беженци в Близкия изток? Нека, за да ви опиша това положение, първо се съсредоточа върху положението в ивицата Газа и на западния бряг на река Йордан. Както знаете, в Близкия изток към момента пребивават 5 милиона палестински бежанци. Това се равнява на населението на Норвегия или на Сингапур. Тези хора нямат своя страна на происход, своя държава. Към момента те зависят от помощта, която ние им оказваме. Положението на западния бряг на река Йордан е обект на въздействие в следствие от изграждането на израелски поселения. Има и актове на насилие, има и риск от насилствено разселване на представители на различни общности, например на бедуините. На западния бряг на река Йордан сме свидетели и на още едно явление, а именно непредоставянето на приходи от данъци на Палестинския автономен орган и неговите институции. Така се намалява неговият капацитет, в следствие от което се увеличават и очакванията към УНРА. Капацитетът на Палестинския автономен орган към момента е ограничен. Той не може да отговори на потребностите на населението. В ивицата Газа Миналото лято бяхме свидетели на военни действия. В момента населението на ивицата Газа се намира в екзистенциална криза. Първо причините за кризата се коренят в блокадата, която продължава вече от години, в въздействието, което оказва тя върху местното население. През 2000-та година когато положението не бе нормално, но поне имаше някакви възможности за економическо развитие. В Ивицата Газа 80 000 палестинци зависеха от нашата продоволствена помощ. Днес, след продължаваща от 7-8 години блокада, около 860 000 души зависят от нашата продоволствена помощ. Споделям с вас тези стратегически данни не за да ви покажа доколко много хора достига нашата хуманитарна помощ. Цитирам тези данни, защото според мен те са срамни. Срамно е според мен, че 860 хиляди от общо 1,8 милиона в ивицата газа зависят от нашата продоволствена помощ. В тази цифра не са включени онези, които зависят от Световната продоволствена програма. Защо сме свидетели на подобни явления? Защото бизнесмените, сред които и жени, които разкриваха работни места, изнасяха стоки към Израел, към западния бряг на река Йордан и към Европа, към момента са лишени от всички тези възможности. Те са принудени да закриват дружествата си, да уволняват служителите си. Много от тях дори загубиха жилищата си и в момента са зависими от продоволствената помощ на УНРА. Говоря за изключително високо образовани хора. Сред населението на ивицата Газа има действително високо образовани хора, които искат единствено да могат да се грижат за себе си и за своите семейства, подобно на всички нас. Тези хора не искат да са зависими от нашата продоволствена помощ не искат да продължават да са зависими от нас. Тези хора искат отново да започнат работа, да могат да изнасят стоки, да могат да участват в живота на общността, както са правили това в миналото. Тези хора искат проблемите им да бъдат решени. А част от проблемите е и загрижеността на Израел във връзка с неговата сигурност. Важен фактор, който трябва да отчетем. Всички тези елементи, според мен, трябва да бъдат взети предвид, когато обсъждаме положението в Газа. Блокадата означава, че няма свобода на движение, няма възможности за трудова заетост. Към това се добавя миналогодишният военен конфликт. Тогава бяха разрушени изключително много сгради. Мащабът на разрушението бе безпредседентен. Така че към безработните в момента се добавят около 100-120 хиляди души, които са загубили домовете си. Съгласно нашия анализ, 96 000 домове бяха или изцяло разрушени, или им бяха нанесени много сериозни щети. Това отговаря на около 20% от домовете. Има още десетки хиляди други домове, на които са нанесени по-леки щети. Бяха разрушени домовете на хората, Населението на ивицата Газа е и травмирано. Около 140 деца бяха убити по време на конфликта миналото лято. 70% от тях са на възраст под 12 години. Това означава, че 138 ученици в училища, поддържани от нас, не започнаха отново учебната година. Около 3000 деца ще продължат живота си с увреждания. на населението на Газа бе нанесена травма. Травма, която се дължи не само на разрушените там домове. Процесът на възстановяване тече с бавни темпове. Към това се добавя и вакуумът във властта в ивицата Газа. Правителството на националния консенсус до момента не бе в състояние изцяло да поеме отговорността за, ивица, за управлението на ивицата газа. Имаме и проблеми с финансирането, тъй като не бяха изпълнени някои от ангажиментите от миналогодишната конференция в Кайро. Един от най-сериозните според мен проблеми е, че общностите в Газа и Израел се разрастват рамо до рамо, но за разлика от предходните поколения, младото поколение днес и от двете страни не знае нищо за другата страна. Един 58 годишен бизнесмен в Газа преди войната миналата година ми каза, че той е добър човек, но че децата му не са толкова добри като него. Изненадващо е това твърдение от страна на един родител. Но този човек имаше предвид, че е израснал в контакт с израелците, че е търгувал, работил заедно с тях. Той ми каза, че нерядко не е бил на едно мнение с израелците, но поне е бил в състояние да разбере гледната точка и на двете страни. А неговите деца не познават нито един израелец. Никога не са виждали израелци. Днес сме свидетели на разделение. Двете страни са разделени една от друга с стена. Преди време в Нью Йорк Таймс бе публикувана статия, в която се твърдеше, че 42% от израелците никога не са виждали през живота си палестинец. Това едва ли е база за изграждането на сигурност и безопасност в региона в бъдеще. Според мен, вие и Европа към момента поставяте акцента върху сигурността в Близкия изток. И като се има предвид това, трябва да кажа, че има ясни връзки между този факт и сигурността в региона. 65% от населението на ивицата Газа е на възраст под 25 години. Тези хора са като бомба с закъснител, тъй като нямат никакви шансове за бъдещето си. Положението в Сирия също е много важно. С интерес се запознахме с съобщението за Сирия и Ирак, което бе публикувано от Европейската служба за външна дейност и представено от върховния представител за външната политика и политиката на сигурност. Има нещо много важно. Конфликтът в Сирия е сред най-драматичните конфликти в световен мащаб. 95% от палестинските бежанци, които до момента бяха повече или по-малко самодостатъчни, тъй като в Сирия имаха възможност да работят, бяха част от економическата и социалната тъкан на обществото, сега зависят от нас. 60% от палестинските бежанци в Сирия сега или са вътрешно разселени, или са избягали в съседни страни. 44 000 са в Ливан, 4 000 в Египет, няколко хиляди палестински бежанци се намират и в Турция. Много от нашите структури в Сирия бяха разрушени. 46 от общо 219 такива структури и представителства бяха разрушени по време на конфликт. Да не говорим за въздействието върху съседни страни, като Ливан и Йордания, които вече приеха огромен брой както палестински, така и сирийски бежанци. Държа да изтъкна, че палестинските бежанци в целия регион на Близкия изток са в много тежка криза, що се отнася до тяхната закрила. Тази общност става все по-уязвима, изключително обезверена е. Палестинските бежанци са с впечатлението, че са били изоставени, че са били забравени. To reflect in May on the през месец май ние ще отбележим факта, че работим вече 65 години. Имайте предвид, че ако Ундра е работил 65 години, то това означава според мен няколко неща. На първо място, очевидно сме намерили начин да предоставим необходимата помощ на големи общности от бежанци. Също така обаче това означава, че когато не се намира политическото решение, то агенции като УНРА продължават да работят 65 години наред. Трябва да кажа, че това не беше първоначално предвидено. И е много жалко, че ми се струва, че ще работим още години наред. Аз поех ръководството на агенцията преди 11 месеца, което е сравнително наскоро. Преди това бях работил в Червения кръст, в места на конфликти около 20 години. Това, което ме порази е, че УНРА е много интересна агенция. От една страна тя се занимава с хуманитарни задачи, от друга страна с дългосрочното развитие. Постиженията на УНРА са наистина забележителни. Погледнете какво се случи през последните десетилетия. Ние имаме едни от най-добрите показатели в областта здравеопазване и образование – със сигурност сме допринесли за развитието на човешкия капитал на цяло едно поколение. Аз виждам тези хора, където и да отида. Всъщност, когато говорим за палестинците, трябва да знаем, че тяхната история не е само историята на разочарованието и загубата. Трябва да отбележим и решимостта на палестинците да се образоват чрез УНДРА и други канали. Няма никакво съмнение, че предизвикателствата пред нас са многобройни. От една страна постигнатото в здравеопазването и образованието не е постигнато веднъж за винаги. Заобградени сме от конфликти, като този в Сирия, това, което се случва в Газа, окупираните територии. Ясно е, че постигнатото в образованието и здравеопазването може лесно да бъде загубено. Именно за това УНРА работи в Сирия, за да стигне до палестинските бежанци. Прави го и в Ливан, и в Йордания. Но 14 колеги загинаха, 25 са безследно изчезнали. Това е цената, която заплащаме, когато работим на фронтовата линия и то при такива обстоятелства. Разбира се, има и още едно предизвикателство – ежегодните ни разходи, за да покрием нуждите от образование и здравеопазването за палестинските бежанци възлизат на 1,3 милиарда долара. Това е доста голяма сума. И затова сме много благодарни на Европейския съюз и държавите членки, защото заедно те всъщност внасят най-много в бюджета на УНРА. Необходимо е това да се подчертава, а и вие също трябва да знаете какво правим, какво постигаме заедно. Няма как да не отбележа, че в работата ни има и някои празноти. 4 месеца след поемането на ангажиментите в Кайро трябваше да се откажем от програмата си за предоставяне на подслон поради липса на финансиране. Саудитска Арабия и Германия допринесоха основно за нея, но сега финансите секнаха и 4 месеца след конференцията в Кайро ние няма как да изпълняваме програмата си. Освен това, знам, че вие говорите много за стабилността, сигурността, емиграцията. Има много палестински бежанци, които напускат Сирия и се опитват да стигнат до Европа. Те стават все повече и повече. Мнозина искат да напуснат и Газа и търсят някаква альтернатива недостига на финансови средства се отразява непосредствено на хората по места. И накрая, господин председател, наистина искам да призова Европейския съюз да продължи своя ангажимент, като Нека очертая най-важните области. На първо място това е дипломатически и политически ангажимент. Аз казах, че ние работим по хуманитарни задачи и задачи на развитието, но в наши дни най-важното за палестинските бежанци е политическият ангажимент. Трябва да се работи по причините за конфликта. Ангажиментът, разбира се, означава диалог. Вие имате достъп до всички участващи страни. Именно за това е много важно политическия процес да се придвижи напред. Вие имате възможности да посещавате региона, знаем, че го правите и УНРА винаги ще ви помага, така че да се запознаете на място и да видите кое е най-важното. Особено сме благодарни за решението на заместник-председателя на комисията Могерини да пътува за региона. Аз посетих Газа заедно с госпожа Могерини и мисля, че Нашето посещение излъчи важно послание. Необходимо е да продължи подкрепата и на УНРА като агенция. Често се задава въпроса, защо минаха 65 години и няма никакъв напредък. Много ми се иска да има напредък, но разбира се, ние работим за мира и мирното съвместно съществуване на различните народи. Ние предоставяме ключови услуги на една силно уязвима общност. Разбира се, нашата задача съвсем не е да работим за винаги, стига да се намери политическото решение. Така че трябва ни политически ангажимент – институционалната подкрепа за УНРА и политически и финансово. Това е много важно за бъдещето. Благодаря, господин председател. Благодаря. Gracias. Eh, Госпожа Валенсиано, благодаря ви. Искам да се спра на две неща. Първо, господин председател, искам да кажа няколко думи за убийството в Русия. Струва ми се, че в нашата комисия трябва да стане ясно, че настояваме на разследване ефикасно разследване, което да започне веднага, защото много от убийствата в Русия оставят неизяснени. Необходимо е да кажем на руските власти, че очакваме спешни и ефективни действия. А по отношение на изложението, което чухме днес, нека кажа следното. Вие обяснихте липсата на економическа и политическа перспектива за палестинските бежанци – Същевременно не ви ли се струва, че ние също допринасяме за това? В крайна сметка Европейския съюз финансира строителството в Газа, болниците, работата на УНРА и това трябва да се прави, но трябва ли непрекъснато да се увеличават тези финанси и в крайна сметка така Европейския съюз допринася за запазване на статуквото. Колкото повече пари пращаме, то толкова повече до някъде рушим постигнатото и отново финансираме. И така вече 50 години. Ясно е, че трябва да помагаме на палестинците. Те са наистина в ситуацията, която описахте, но коя ще е следващата стъпка? Не бива да ставаме съучастници в запазването на статуквото. В крайна сметка това може би влушава ситуацията, която продължава вече 50 години, иначе много ви благодаря и на добър час. Ja, dankjewel, uh, eh, meneer de voorzitter. Ook zoals uh, de vorige spreekster wil ik eigenlijk uh, благодаря. Подобно на колегата преди мен, и аз ще ви благодаря, но първо ще благодаря на нашия председател. Благодаря ви за това, че почетохме смъртта на Борис Немцов. Той е, загина в борбата за демокрация. От е, групата АЛДЕ искам да кажа, че ще подкрепим искането за независимо разследване. Изключително важно е да изясним какво се е случило, да има ясен отговор. Сега се връщам на представянето от нашия гост. 65 години активна дейност. Много ви благодаря за активната дейност. Работата ви е много сложна. Условията са тежки. Загубили сте много от служителите си. Искам да благодаря на всички онези, които работят по места в изключително трудни условия и помагат на бежанците. Много години наред съм посещавала Израел и Палестина и когато човек види къщите, види децата, които растат в тези условия никога не може да ги забрави. Стената също е нещо, което се запечатва в съзнанието ти. Търсим политическо решение и това трябва да продължи в бъдеще. Изключително важен въпрос е също въпроса за равенството между половете. Споменавате го и в брошурата. Как можем ние да ви помогнем тук в тази комисия по тази тема. Знам, че жените в беженските лагери се борят за оцеляване и е много важно да говорим за равенството между половете и да работим повече в тази сфера. Каква е вашата визия също така за политическото решение? на проблема. Може би това е отвъд е, задачите, които са ви възложени, но аз бих искала да разбера какви са потенциалните политически решения според вас. Uh, uh, Благодаря, председателю. Благодаря на оратора за представенето, за актуалната информация. Разбирам, че на моменти е, човек се разгневява, защото се чувства безсилен. Благодаря и на вас и на службата ви тук в Брюксел, защото ни предоставяте актуална информация, какво се случва на място и какво прави вашата организация. Е, казахте, че Европейски съюз трябва да остане ангажиран. Това е така. Голямата част от корените на проблема идват от империята, като британец и шотландец знаят, че голямата част от последствията идват от историческата неправда. Говорите за Норвегия 5 милиона бежанци, Шотландия ние също сме 5 милиона. Освен, че липсата на надежда води до радикализация, трябва да кажа, че се срещнах с опозицията миналата седмица, трябва да мислим за тази радикализация, защото последствията няма да бъдат само за региона, а за целия свят. Трябва да работим активно с тях. Когато говоря с вашата агенция, всеки път си мисля, че все пак трябва да се насочите малко повече към причините към корените на проблема. И аз бих ви задал въпрос за Израел. Израел е демокрация, има сили за напредък, за диалог, много сложно общество е израелското. Едно общество, е, което е демократично, за разлика от сирийското, където няма демокрация, докато в Израел има демократични сили, които можем да подкрепим. Аз съм за диалога, не защитавам никоя от двете страни, а те не са и двете, те са много повече. Диалогът с Израел последните десетилетия върви в две отделни галактики, като че ли от една страна не говори с държавата Израел, но на практика Израел подрива всякакво дългосрочно решение. Говорите за хората, които живеят напълно разделени, не се виждат и това разделение води до невъзможност за политическо решение, пък и какъв е смисъла да се водят политически разговори на международно ниво, след като на практика се прави точно обратното. Вие сте независим наблюдател и затова бих искал да чуя как ние като Европейски съюз можем да окажем натиск върху държавата Израел, за да започне едни смислени преговори, които да променят действителността. Разбира се, че постоянно се провеждат заседания, голямата част от тях са безмислени, не стигат до никъде. Много идеи се въртят тук, като например да се прекратят споразумените за асоцииране, на етикетите да пише откъде идва стоката, която се внася, как ще ни посъветвате вие, за да може наистина преговорите да бъдат смислени и да се промени действителността, тъй като разбирам песимизма ви, колкото и пари да ви дадем на вас агенцията, това няма да доведе до политическо решение. президенте, Десидоро Благодаря. Искам да благодаря на нашия гост, господин Кренбил, генерален комисар на агенцията. Трябва да кажа, че Европейски съюз е първи донор посредством вашата агенция и се надявам да се увеличат сумите, които даваме. Но ще се върна на това, което каза колегата Валенсиано изпревариме с въпроса, за това цитирам колегата. Знаем, че е важна вашата агенция. Що се отнася до гражданската общност, хората ще кажат, е добре, ма тези пари къде ще отидат? Може да отидат в джоба на някого, или пък да ги използват екстремистите. Какви мерки се предприемат или са предвидени от вашата агенция последните години, за да гарантираме парите да не тръгнат по грешен път или да не се използват за други цели? След това, онова, което казахте малко по-рано, свързано за липсата на надежда за цяло едно поколение палестинци в Газа. Няма как да сме изненадани, че има голям риск за е, екстремизация, защото когато няма альтернатива, когато няма път напред да изградиш бъдещето си, то и смисъла и ценността на живота се губи. Не смятате ли, че с еволюцията на този конфликт, от една война, копиращ окупиран, се стигна до сблъсък на цивилизации, на религии и тогава много по-трудно може да се намери политическо-дипломатическо решение. Не смятате ли, че това е така? Говорим за конкретни решения. Не смятате ли също така, че трябва да се работи по летището в Газа, за да се отвори Газа за света и да се скъса тази връзка или тази обсада, на която е подложена Газа. Това беше обсъдено при последните преговори. Мисията на Европейския съюз може ли да помогне за контрола на границите и да гарантира от една страна на палестинците, че могат да излизат към света, от друга страна на израелците, е, високото ниво на сигурност, което те искат, за да може да участват. Говорихте за Сирия и следващите катастрофи, които дойдоха след е, предишната, свързани с Йордания, с Ливан, с Турция, колапса. Какви са усилията в тази сфера, що се отнася до Турция? За съжаление, там се чуват различни мнения. От една страна, що се отнася до бежанците, е поет е, голям ангажимент и към сирийците и други, но понякога се изразяват съмнения а, е, за е, поддържане на някои екстремистки групи. Благодаря ви публично, благодаря официално на всички доброволци, на всички сътрудници във вашата агенция, които тази година отново платиха висока цена в кръв за своята мисия. Благодаря ви, че помагате на палестинския народ и мисля, че мнозина в тази зала ви благодарят от дъното на сърцето си за вашата работа. you very much. I excuse my voice. Извинявам се за гласа си. Гласа ми е, е в такова състояние от настинка, не от уиски. За статистиката ще кажа две неща. Споменахте правителство национален консенсус. Посещавал съм, извинете, посетих ноември и декември Палестина и Израел. Там научих, че Хамас е на блокирал пътищата за достъп на строителни материали в Газа. Може ли да кажете нещо повече по въпроса? На хартия имаше такова правителство за национален консенсус, но има ли такова правителство, работят ли нещата? споменахте конференцията в Кайро. Кой какво е обещал на тази конференция, ако може да ни кажете? След това споменахте значимостта на дипломатическите усилия и диалог по места. Трудно ни е да стигнем до Газа. Казахме го на председателя, на президента на страната. Немските фундации могат да стигнат до газа, но парламентаристите не могат. Смятате ли, че това ще се промени? Трябва да работим за това и това интересува Европейския парламент. Искаме да бъдем на място, да имаме реални а, разговори и аз ви благодаря за работата ви. trois remarques. La première remarque. Три неща искам да кажа. Първо, мисля, че вие много добре се справяте с ръководството на агенцията. Аз изобщо не поставям под съмнение вашата компетентност. Не знам обаче защо арабските страни не допринасят повече за развитието на региона. По-конкретно вие говорихте за недостиг, е, който имате в бюджета. Защо не се помисли за такова решение? На второ място имам въпрос за условията. Много ме притеснява самия термин условия, но смятате ли вие, че за Фатах и Хамас наистина е важно развитието на демокрацията. Не смятате ли, че всъщност те искат да се преборят с Израел? Кой е приоритета за Фатах и Хамас? Демокрацията или надвиването на Израел? На трето място, струва ми се, че вие замествате липсата на правителство поради множество причини, но смятате ли, че заместителството е нещо добро? Това са моите три бележки. Бих искал да чуя отговор. You, by... Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Кренбил. Благодаря на вашата организация за изключителната работа, която вършите в тежки условия. Не само с финансовите ограничения. Виждаме, че палестинците страдат, положението се влушава всеки ден. За мен бе много притеснително, че 42% от израелците не са виждали палестинец. Светът живее в надежда, че ще се намери мирно и справедливо решение за палестинците и за израелците, за да може да има две държави. При такива шокиращи статистики, 42% не са се срещали с другите, а, можем да кажем, че това отваря вратите на страха и на опитите да се демонизира от срещната страна. Разбира се, всички искаме между тях да има диалог и най-вече бихме искали Европейският съюз да играе много по-активна роля в търсенето на решение. Leaving it just to the United States не може да оставяме нещата в ръцете на САЩ, защото тогава позицията ни ще бъде уронена. Може би различни, колкото повече действащи лица и държави се включат в този процес, може би по-лесно ще намерим решение. Исках да ви попитам вас за блокадата която превръща Газа в един отворен затвор. И какви дивиденти ще получим, ако се разреши въпроса между Палестина и Израел, що се отнася до войната срещу екстремизма. Инак. Uh, Господин Кренбил, госпожи и господа, членове на Европейския парламент, благодаря ви за изключително интересните въпроси. Показаното от госпожа Валенсиано за това, че един вид се подпомага системата чрез активно участие. На конференцията в Кайрум някои от държавите донори поставиха въпроса за това дали има смисъл да се инвестират средства в ивицата Газа, като се има предвид, че цикълът на възстановяване винаги бива следван от цикъл на разрушение. Затова бе поставен и въпросът дали чрез предоставянето на финансиране не се допринася за установяването на статуквото Представителите на онези държави, които смятаха, че са изправени пред подобна дилема, не проявяваха воля да поемат финансови ангажименти за газа. Такова е положението и към момента. Някои държави се въздържат от финансови ангажименти. Държавите обаче не могат да не предоставят средства за възстановяване и хуманитарна помощ, като същевременно не предприемат и политически действия. Ако едно правителство заяви, че не проявява воля за финансови ангажименти, то съответната държава поне би трябвало да прояви воля за политически действия. Не твърдя, че мога да ви дам предложение за политическо решение, но не може отделните държави да се въздържат както от финансиране, така и от политически действия. Трябва да можем да намерим или политическо решение, или поне да предприемем действия за задоволяване на основните потребности на местното население. Ако се въздържаме и от двата вида действие, то само ще влушим вече особено тежкото положение на населението на Газа. Попитахте какви следва да са по-нататъчните ни действия от страна на газа, както и от страна на Европейския съюз в лицето на госпожа Могерини на конференцията на донорите в Кайро. Чух твърдение, че не бива да се повтаря, да се запазва статуквото, че ще трябва да има опити за политическо решение. Нашата агенция не играе политическа роля но ние в много голяма степен осъзнаваме какви са последиците от липсата на напредък на ниво политика. Осезаемо усещаме последиците от липсата на такъв напредък. Осезаемо ги усещат и многото семейства, които са лишени от всякакви перспективи. Затова, според нас, са необходими политически инициативи, които да бъдат предприяти от редица действащи лица. Като се има предвид нестабилността в целия регион на Близкия изток, според мен, ако мога да се изразя така, става дума за присъщо европейски проблем. Защо? Защото на карта са поставени правата на човека, които са в основата на европейския проект. В основата на европейския проект е човешкото достоинство. Сигурността в региона не бива да се гради, като се отрича достоинството на местното население. Трябва обаче да се отчитат и сигурността и стабилността. Всички тези елементи трябва да бъдат обвързани, така ще можем да изградим и едно по-различно бъдеще за региона. Благодаря, че поставихте акцента и върху положението със сигурността на нашите сътрудници. Радвам се, че оценявате тяхната смелост и тяхната работа. 30 000 наши служители работят в региона. Много силно е присъствието ни там. В продължение на повече от 20 години работих в зони на конфликт. Работил съм в Международния комитет на Червения кръст, който има голям опит в региони на конфликт. В Газа загубихме 11 свои служители, в Сирия 14. Нито една друга агенция не би продължила работата си при подобни обстоятелства. Наистина се гордея с нашата работа. Трябва да знаем какво означава за служителите на организации като нашата да поемат подобен риск. Някои наши служители, напускайки домовете си рано сутрин в ивицата Газа, не знаеха миналата година дали вечерта ще могат отново да се завърнат там но въпреки това продължаваха своята работа в нашите болници и училища. Какво според мен е изключително впечатляващо във връзка с нашата работа? Знаете какъв е опитът в Афганистан, например, в работата за повече равнопоставеност в областта на образованието. мога да кажа, че ние постигаме действително равнопоставеност между половете, що се отнася до училищата, които създаваме и управляваме. Въпросът е доколко младите момичета могат да се възползват от образованието си след като напуснат училище. Ще трябва да допринесем за развитието на техния потенциал, да им дадем възможност да осъществят амбициите си, да започнат работа като лекари, преподаватели, инженери. Това е амбициозната цел, която си поставя поставяме всеки ден в нашите училища. Попитахте какво би могло да е според нас евентуалното политическо решение. Но нашият мандат не включва намирането на политически решения. Мога да се опитам да ви дам отговор на този въпрос, основавайки се на дългогодишния си опит в зони на конфликт. Нека се запитаме какви ще са последиците през, изминалите, през следващите десетилетия от не намирането на политическо решение? Каква ще е цената, която ще заплатим през едните десетилетия? Можете ли да ми дадете пример с конфликт, при който липсата на политическо решение, липсата на политически мерки е довела до по-низко ниво на радикализация. Можете ли да ми дадете пример с конфликт, който не е бил решен по политически път и това не е довело до повече радикализация? Според мен гневът, обезверяването водят до повече радикализация. И с това вземам отношение показаното от много от вас. Ние не вземаме страна в конфликта, но осъзнаваме какви са последиците за засегнатата общност от липсата на политическо решение. Скоро ще отбележим 65 годишния юбилей от началото на дейността си. Така че наистина осъзнаваме какви са тези последици. Миналата година по време на военните действия в Газа опитахме да дадем ясен израз на позицията си, независимо от това колко ефикасно е предоставянето на хуманитарна помощ, независимо от това колко ефикасни действия предприемаме в областта на развитието, независимо от това в какъв размер предоставяме помощ това няма да допринесе за възстановяването на достоинството на засегнатите граждани. Да, наистина ще трябва да предприемем действия в отговор на кризата, но трябва да се запитаме какво означава за палестинските бежанци отнемането на права. Не на нас се пада задачата да очертаем евентуалното политическо решение, но според мен е много важно да се гарантират диалог и активно участие по места. Във връзка с това трябва да бъде поет известен риск. Вие, присъстващите тук, сте жив пример за това, какво може да се постигне, ако бъде надделян скептицизмът. Аз съм разговарял с немалко хора, които са много скептични във връзка с мирния процес в Близкия изток. Този скептицизъм от части е разбираем и основателен. Но ако не търсим мирно решение, то, то и сме скептични, то това ще е на, в основата на поражението ни. През 40-те години немалко хора бяха скептични във връзка с установяването на мир в Европа не вярваха в създаването на Европейски парламент или на общо европейски институции. А днес за нас това е нещо естествено. Като швейцарски гражданин може би не би трябвало да изразявам толкова силна положителна позиция по въпроса. Но въпреки това, от една разделена Европа проистекоха демократични европейски институции. Защо да не може да се постигне това и в Близкия изток? Това е постижимо, ако му посветим достатъчно енергия. Не само е постижимо, но е и необходимо за Европа и за останалата част от света. Бе зададен въпрос и за това, какви гаранции можем да представим за това, че финансирането достига до там, където трябва. Нека ви дам за пример ивицата Газа. Там има 500 наши служители. Една от силните ни страни е, че нямаме партньори, които да работят по изпълнението. Ние сами се грижим за изпълнението. В края на конфликта в Газа разговарях с представители на израелските въоръжени сили. Упоменавам това, тъй като за мен диалогът е ключов елемент. Диалогът се осъществява от нас ежедневно. Работим заедно с основни действащи лица, с представители на правителството. Не винаги сме на едно мнение с тях, но това е част от диалога, това е част от активното участие по места. В края на конфликта запитах дали има някакви доказателства за това, че строителните материали, които сме предоставили през изминалите години, са били използвани за изграждането на тунелите, които бяха изградени по време на последния конфликт. Израелската страна ясно ни отговори, че няма никакви доказателства за това. Въпреки разногласията между нас и израелската страна, смятам, че УНРА осъществява дейността си така, че да се гарантира доверието към нас, че да се гарантира надлежното разходване на вашите средства и да се предотвратява попадането им не там, където трябва. Според мен, наистина има проблем във връзка с радикализирането на региона. В лагерите в Нара Барет в Ливан има млади хора. Има млади хора и в лагерите и другаде. Това са хора, които нямат големи шансове за бъдещето си и понякога радикализацията им се струва примамлива, тъй като са силно разгневени, силно обезверени. Според мен инвестициите ни в образование са от основно значение. Към момента сирийските беженци, например, нямат достъп до образование. В продължение на десетилетия УНРА поставяше образованието в основата на дейността си. Ако помогнем на младите хора да придобият умения, да увеличат знанията си, ако им дадем шансове за бъдещето, то с това можем да постигнем не малко, но за целта са ни необходими средства, които ни предоставяте и вие. Нека още веднъж изтъкна, че ако младите хора, посещаващи нашите училища, нямат възможност за трудова заетост след завършването на образованието си, то ще бъдем изправени пред много сериозен проблем. Според мен, Проблемът все още е свързан с окупацията и блокадата. Особено съм загрижен и във връзка с правата, правата на палестинските бежанци, техните основни права, правата им на човека, правата им съгласно международното хуманитарно право. Господин Лиц, казахте, говорихте, извинете, за блокадата и ролята на Хамас в рамките на възстановяването. От началото на конфликта бяхме свидетели на редица фактори, които забавиха темповете на възстановяването. Един от тях е вакуумът в властта и фактът, че не е установено необходимото тясно сътрудничество между правителството на национален консенсус в Рамала и Хамас. Това при всички положения е проблем. Проблем е и финансирането Вносът на строителни материали в началото се провеждаше с разочароващо бавни темпове. В момента функционира по-добре. Зададохте въпроси за конференцията на донорите в Кайро. Искането, с което излязохме за финансиране, за възстановяване, ремонтни работи и предоставяне на субсидии за наем, бе на стойност 720 милиона долара. 125 милиона долара са на нашите банкови сметки. Вече сме изхарчили 120 милиона. Т.е. почти всички средства на сметките ни вече са изразходени за възстановяване и ремонтни работи. Постъпиха междувременно свежи пари, но има голяма разлика между 720 милиона, от които се нуждаем и предоставените 175 милиона. Наистина, до голяма степен зависим от това, доколко донорите от Кайро ще изпълнят ангажиментите си. Упоменахте, че европейските парламентаристи нямат възможност да посетят ивицата Газа. Ние реално не можем да ви предоставим такава възможност. но можем да улесним процеса. Вие наистина трябва да се запознаете с обстановката на място, да встъпите в диалог с всички страни, както в ивицата Газа, така и в Израел и на западния бряг на река Йордан. Бе зададен и въпрос за това какъв е приносът на арабските държави? Общият размер на разходите е 1,2-1,3 милиарда. Най-големият ни донор са Съединените щати, вторият по големина по размер на предоставените средства е Европейският съюз. На трето място се нарежда Япония, след нея е Саудитска Арабия. Обединените арабски емирства са на седмо място. През изминалите години неведнъж се заявяваше, че арабските страни и страните от Персийския залив трябва да предоставят повече средства. Към момента те го правят. Фактът, че Саудитска Арабия днес е третият донор като размер на финансирането вече сам по себе си е показателен. Зададохте въпрос и за условията. Попитахте каква е целта на Хамас и Фатах. Дали те целят работа за развитие или единствено да се справят с Израел. Въпросът е политически, по него има много гледни точки. Когато става дума за поколение, което вече от около 50 години е обект на окупация, то въпросът за настроенията сред тези хора е от основно значение. Не мога да кажа точно какво е мнението на въоръжените сили и на други действащи лица на място. Но тук в Европа знаем какво означава създаването на Израел – колко е важно за израелските граждани да се чувстват сигурно. Сигурни. Мисля, че това е разбираемо, особено като се има предвид случилото се тук в Европа по време на Втората световна война. Според мен можем наистина да разберем колко е важно за Израел да съществува в условия на сигурност. Но в случая става дума за достоинството на цял един народ, за неговите перспективи за бъдещето. Това е много важен въпрос, който трябва да бъде разглеждан не само в политически, но и в общо човешки контекст. Говорихте също за това дали ние не заменяме държавните институции. УНРА бе създадена с цел предоставянето на помощ на палестинските бежанци за срок от само няколко години. Тогава се смяташе, че те ще могат да се завърнат по домовете си и че нашата агенция сравнително скоро ще преустанови дейността си. Но това предвиждане не се сбъдна. Когато бе създадена УНРА, Част от мандата ни бе предоставянето на услуги. Предоставяме не само помощ, но и инвестираме в човешко развитие. Това е инвестиция особено важна за региона. Тя е особено важна с оглед на стабилността. Ако хората посещават училище, придобиват умения, то това е много важно и за бъдещото развитие на региона. Ние не заменяме държавните институции но за сега държавните институции в региона не могат да предоставят услуги на палестинските бежанци. Не са в състояние да направят това държавните институции в Ливан, а държавните институции в Йордания вече имат много проблеми във връзка с сирийските бежанци. Това е втората по големина бежанска общност в региона и ще трябва да се запитаме Какви последици ще проистъкат от това? Нека ви кажа, че в Швейцария щяхме да имаме 3 милиона бежанци от Австрия, Германия, Франция или Италия, ако Швейцария беше Ливан. За това говорим като проценти. Разбира се, в Швейцария дебата много се разгорещява, когато при нас пристигнат 500 докато Ливан трябва да се справи с милион и половина. Следователно, ясно е, че те очакват от УНРА да се изпълни ангажимента. И последното, на което искам да отговоря, дали има реални доказателства, че политическото решение е единствената опция. Трудно е да се докаже, но аз съм работил в зони на конфликта в Близкия изток, в Южна Азия и знам много добре, че нерешения палестински въпрос всъщност е в сърцевината на различните тълкования за това, доколко европейската общност е справедлива, доколко е обективна, но ние не можем да загърбим палестинските бежанци, защото цената на това поведение би била твърде висока. Палестинските бежанци, които бягат от Ярмук, ми казаха, че веднага са си дали сметка какво ще се случи в Ярмок, докато сирийците не са го разбрали от самото начало. Просто палестинците вече имат този опит, те знаят какво означава да си загубиш дома. В лагерите в Хомс в Сирия аз видях как преживяват хората от Амър, почти разрушен, и си дадох сметка, че палестинските бежанци са свикнали почти, че това, което им се дава като условия е за винаги. Промяна няма да има. Но е много важно да се работи за мира в региона и да се помага и на хората, но и да се търси политическото решение. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви за изложението. Желая ви всичко най-добро. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще помоля госпожа Валенсиано да ме замести на председателското място.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 Yeah. Big in Italian, fantástico. Tras la presentación, sí. es el señor que va a hablar. Sí. Primero, que tendría que hablar. Bueno, muchas gracias, colegas. Vamos a continuar. Много ви благодаря, скъпи колеги. Нека продължим заседанието си. Знаете, че в рамката на доклада на господин Пейон, доклад по собствена инициатива, заглавен предизвикателствата, свързани с сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка и перспективите за политическа стабилност. Този следобед ние ще чуем проучването, представено от господин Артуро Валери от Италия. Той е научен работник и неговият доклад много ще ни помогне в работата по нашия доклад и намирането на отговор на един от най-важните предизвикателства за целия регион през последните няколко години. Необходимо е да работим по стратегията си, да я задълбочим. Това е много сложна стратегия, тук няма място за опростенчество. Необходимо е да се пресече екстремизма, тероризма, джихадизма, всичко това, което унищожава арабския свят, но е голямо предизвикателство и за нашите общества. Без повече да се бавя, нека дам думата на господин Артуро Валдери, старши научен сътрудник в ИСПИ Италия. Yes, first of all, thank you to invite me. На първо място искам да ви благодаря за поканата. Ще говоря италиански. Ние извършихме собствените си проучвания и целта беше да очертаем картата на разширяването на ислямска държава в Магреба и Машрек. Области от голямо значение за Европейския съюз. За нас бяха важни страни като Йордания, Ливан, Алжир, Тунис. Междувременно, разбира се, настъпиха някои промени и тези страни също пострадаха от посегателствата на ислямска държава. Може би първото, на което трябва да обърнем внимание, е връзката между ИДИЛ и Алкайда. Струва ми се, че в момента можем да говорим за съвместно съществуване в една конкурентна среда. Именно тази конкуренция е опасна за Запада, защото Алкайда без съмнение е крайгълния камък на ислямска държава. Те казват, че няма да се състезават помежду си идеологически, така или иначе идеологическото ръководство принадлежи на Алкайда, но никой няма харизмата на Бен Ладен. Затова и се роди ИДИЛ. Ислямска държава също така се характеризира с следното – Знаем, че те се опитват наистина да се превърнат в държава. Тук амбицията е териториална. Може би ви се струва, че това е банално, но всъщност до голяма степен обославя тяхната стратегия и е важно и за борбата срещу тероризма. Има още един важен елемент – който отличава ислямска държава от Алкайда и това е пропагандата. Ислямска държава използва пропагандата много по-интензивно, отколкото Алкайда. Това го видяхме вече и именно тази интензивна употреба на пропагандата е Нещо, което характеризира авторитарната държава, може да е ново за ислямския свят, но принципно за нас на Запад в това няма нищо ново. За съжаление, знаем как работи този вид пропаганда. Тя, разбира се, обслужва две цели. От една страна е насочена към нас, към западния свят. От друга страна Целта на пропагандата е именно да ни тероризира. Самата ислямска държава e lo fa utilizzando gli strumenti. Има своите задачи, тя си наблюдава територията и използва пропагандата насилието и тези инструменти се използват постоянно, за да може да се покаже тяхната сила. Като идеята е всъщност да изглеждат много по-силни, отколкото са, т.е. имат две цели. А soprattutto интерна. Деви контрола... Най-вече във вътрешен план те трябва да контролират своята територия. Още нещо, което може да бъде много интересно, е свързано с финансирането. Финансирането бе обсъждано много в миналото, Имаше различни слухове за различни външни а, е, финансиращи страни, но трябва да кажа, че сега външното финансиране е доста маргинално. Ислямска държава не се финансира най-вече от външни източници. Как го правят? Посредством контрола върху територията. И отново се връща на тази тема. Контрол на територията. Т.е. те контролират кладенци с нефт, достъпа до вода също. 40 000 барела на ден нефт. Не е много това, разбира се, но това всъщност е достатъчно за тях, за да финансират своята дейност. Те продават този нефт и ето тук вече има непряко участие на а, чужди държави. Част от а, тези барели петрол се купуват от Сирия и от Турция. След това средства от банката Мусул. Големите финансирания също идват от там. Още нещо, значителна сума, е свързана с данъците които налага, подобно на правителство на истинска държава. След това имаше конфискация, отнеха се повечето от средствата на християните. Първоначално средствата дадаха възможност да се сформира тази държава. Дойдоха средства от Турция, от Йордания, от страните от залива. Има неясни отношения с Турция не става дума за финансиране на ИЗИС от страна на Турция, но всъщност, тъй като те се страхуват от кюрдите, се опитват да постигнат баланс между отношенията си с ислямска държава и с кюрдите. Така че непряко не засегнаха тежко или сериозно ислямска държава големите монархии в залива в началото насърчаваха зараждането на тази ислямска държава несъзнателно, финансирайки много опозицията на Асад, разбира се. Сега стигам до определени държави, част от тези държави поне ще спомена. Прогресивен ред като опасност и нестабилност в тези държави. Йордания. Има различни мотиви, които ни карат да смятаме, че рискът е голям за солидна държава като Йордания. Не става дума само за това, че те са географски много близо. Става дума също така за вътрешна заплаха, който излезе в докладчика преди мен. Чели е? favor, е, колега, че l'espansione да, di diversi gruppi Разширяват се различни радикални групи и тяхната възможност да набират млади хора вътре в Йордания. Имаме бежанци в лагери, от Сирия, откъде ли не. И това е наистина много плодотворна почва за джихадисти. Също така има връщащи се джихадисти. Те не са проблем единствено и само за европейските държави. Те са проблем за арабските страни също. Има някои племенни вождове, които, за да се борят с юрданската държава, казаха, че са свързани или вярват на ислямска държава. В Йордания обаче не можем да очакваме бързо нарастване на организацията Ислямска държава, защото има ограничена възможност от страна на ИДИЛ да привлече тези племена и ръководители на племена по начина по който го направиха в Сирия и в Ирак. Йорданската държава е много силна, тяхната войска е много добре оборудвана, както и тяхните разузнавателни служби са много силни. Така че има рискове, но те са малки. Преминаваме към Ливан. Ливан, както добре знаете, е разделен сектарно, политическата система е такава, има вътрешни съюзи, които са много сложни и са много крехки. Каква беше най-голямата пречка за разширяването на ислямска държава в Ливан до момента? нещо като друг вид ислямизъм, т.е. хизбола. Хизбола участва директно и продължава да участва пряко в Сирия, защитава Асад. Това участие имаше двоен резултат. От една страна даде възможност за ограничаване на ислямските радикалисти от сунитски происход, от друга страна до известна степен събуди този радикализъм, защото се наблюдава една радикализация на суните в Ливан. Има широко участие на сунистки джихадисти в Сирия и в ИДИЛ, Ислямска държава, и в Джаматалузла, другата формация, която е близко до Ал-Кайда. Има известни страхове за разширяване на Ислямска държава в Ливан. Някои групи вече показаха това, че поддържат ислямска държава. Вече се създаде една ислямска държава в Ливан. От януари миналата година, 2014, имаше сблъсъци в различни градове, имаше атентати също така. Например, атентати и сблъсъци между Джабаталуза и ИД срещу е, редовната ливанска армия. За Ливан има е, важен проблем, свързан с сирийските бежанци. Агенцията на ООН за бежанците предвижда през 2015 година бежанците в Ливан от сирийски происход да бъдат 1,3 милиона. Изключително тревожна цифра. Факторът е, Хизбола е пречка Ислямска държава да си разширява в тази страна, но продължават рисковете, които са свързани с разделянето на страната, защото е много сектарно разделена тази държава и това може да бъде подхранено от е, сирийския конфликт. Тунис и Алжир Това са две от държавите, които имат много големи проблеми от разширяването на Даеш в Северна Африка. Появяват се а, нови съкръщения, нови а, съюзи и много деления във вече съществуващите а, а, организации, като Ал-Кайда в Магреб. Има групи като ализми, които миналия юли казаха, че подкрепят халифата, т.е. Атлямска държава, и критикуваха Алкайда. Имаше спор вътре в радикалния свят. Старите лидери Алкайда в Магреб повториха че са верни на Алкайда, а се образуваха нови групи, които се отцепиха от тях, които вече гледат към ислямска държава и за тях това е организацията, която искат да следват. Какви са елементите, които дават възможност да прониква ислямска държава в тези зони? В държава като Тунис, където все още има голяма бедност, маргинализация, ислямска държава може да намери почва. През декември се предприеха нови мерки и се създаде от премьер-министра едно разделение или подделение за борба с тероризма, което трябва да се специализира в борбата с тероризма. Има групи, както казах по-рано, като Байт Нафад които казаха, че подкрепят халифата или ислямска държава. След това има едно ядро от джихадисти от Тунис, които се бият в Сирия и Ирак. Близо 3000 човека и това е най-притеснителното за една малка държава, като Тунис имам предвид като население малка. Това е много голяма бройка на глава от населението на бойци в Ислямска държава в Сирия и Ирак. И когато тези хора се върнат обратно в Тунис, един феномен, който вече виждаме, че се случва, това ще създаде голям проблем за стабилността на държавата Тунис. И накрая Либия. Либия е държавата, която в момента усеща много силно навлизането на ислямска държава на неговата територия. Знаем какво случва в Либия, нестабилна държава, нещо като държава, която се превръща в анархия, бавно и сигурно. Разделено е между две държави, две правителства, извинете, които не контролират територията и отделно тези две са разделени на малки фракции, които се коалират помежду си една срещу друга, но никога не успяват да контролират своята територия и не успяват да се превърнат в политическо решение на ливийския проблем. Либия не през последните седмици, а прогресивно отпадането на режима на Кадафи, Либия се превърна в нещо като светилище на джихадистите в Северна Африка. Алкайдия, Алкайда, Алкайда в Магреб, а, други групи, които се отделят от тези групи и местни групи. Последните седмици се говореше за присъствието на Ислямска държава в Либия и за това колко човека има там и голямо ли е това присъствие. Данните, с които разполагаме, ни казват, че може би 1000-2000 човека. CNN казваше, че са 800. 800 може да се вярва, но не смятаме, че са станали двойно повече, но някъде там, ограничен брой хора. Но със сигурност в една анархична държава като Либия, дори присъствието в такива малки размери може да създаде проблем, който да доведе до нестабилност и да заплаши дори Европа. Проблемът Либия се роди от връщащи се джихадисти. Първите завръщащи се джихадисти се върнаха миналата година един батальон, който се биеше за ислямска държава в Сирия и Ирак. Батальон Ал-Батарко, около 300 човека. Тези 300 човека се коалираха с една друга група, Шуракан Силадер, и създадаха един анклав на ислямска държава в Адерн. Следващия етап показва как лидерите на Даеш багдади се притесняват вече и е трудно да, да, да се борят с пенетрирането, влизането на ислямска държава в страната. Те изпратиха свои емисари, изпратиха емисари, за да и се разработи стратегия за навлизане в страната. Това се наблюдава последните седмици с разширяването на, държа... на града Сирте. Явно има някаква стратегия от гледна точка на ислямска държава и това не е случайно. Сирта не е случайен град. Там е роден Кадафи. Това е много тревожно, че точно там се случват тези неща, защото това ще покаже, това показва всъщност, че настоящите кланове и племена, които са свързани с Кадафи, подкрепят навлизането на ислямска държава в Ливия. Много притеснително, защото това показва механизми, които вече наблюдавахме в Ирак, където част от милициите от синитки происход подкрепиха първо Алкайда в Ирак, след това ислямска държава, за да се борят с шиитите. Ислямска държава не е единственото присъствие от радикален и джихадистски тип в Ливия. Има още едно присъствие, което е много важно и по същия начин много тревожно. Но не се пише по вестниците. Или поне достатъчно. Това е Ансала Шария. Това е една местна група, джихадистка, 10 000 члена има, може би, така че много повече от членовете на Исламска държава. Това е една група местни джихадисти, които винаги са имали стратегия. А тази стратегия е съюзи с варираща геометрия. Никога не са работили сами, автономно. А... Не се свързаха с Алкайда, защото Алкайда искаше да се акредитира посредством тях, но е много притеснително в едно бъдеще, в един бъдещ сценарий на конфликт срещу Даеш. Ако има международна намеса, много лесно джихадистите от какъвто и да е тип и вид да се съюзят за да се борят срещу чуждото присъствие. В същото време е лесно същото да се случи и в случая това да се направи от съседна държава, например от Египет, ако Египет влезе. И ако се усети, че някои от местните силни на деня са подкрепени от чужда държава. Колкото повече се усеща чуждо влияние от съседна страна или от по-далече, толкова повече те се обединяват и а, сега наистина трябва да бързам, защото няма време явно. А, сега някои политики, които са описани в нашия доклад. Европейския съюз разполага с необходимите инструменти да се бори с ислямска държава. А, имаме институционално изграждане, възстановяване след конфликти, управление на гражданите и обучение на граничните власти. Всички тези инструменти обаче трябва да се правят в нов контекст, защото те ще засегнат дълбоките корени на тази криза и на раждането на ислямска държава на първо място трябва да кажем, че трябва да има политическо приобщаване. И фактът, че нямаше политическо приобщаване в Ирак, както казах малко по-рано, даде възможност да се родат е, радикални ислямски групи, подкрепени от политическите сили, които не се чувстваха представени в политическата структура на страната, както и в преговорите, които тази страна водеше. След това има и финансови инструменти, с които разполага Европейския съюз, които могат да бъдат използвани и трябва по-решително, като, е, както казах по-рано, Йордания, Тунис, Алжир. Съществува проблема с беженските лагери. Европа трябва да действа, що се отнася до развитието и стабилизирането, защото тези два елемента са все повече елементи, които вървят ръка за ръка. Борбата с тероризма ще доведе до стабилизация. Стабилизацията ще имаме по-лесна борба с тероризма, т.е. не би трябвало тези два елемента да бъдат откъсвани един от друг, тъй като те се подхранват взаимно. Там, където е възможно в държави като Тунис и Алжир, би трябвало да се подкрепя възможност за развитие на разузнавателните служби на тези държави, както и военната им мощ. Не бива да оставяме само на държавите от залива, тъй като те в момента са първите, е, на първо място по е, донорска помощ в тези държави. Не можем да ги оставяме като единствени действащи лица и само те да имат и политическо въздействие, защото тяхното въздействие е доста по-различно от това, което ние бихме искали е, за този район. След това, разбира се, и тук приключвам, има някои други механизми, които са изключително важни. Например, тези, които се борят с пропагандата на джихадистите в Европа. Унези, които изискват инвестиции, активиране на програми за арабската общност в Европа. Не бива да ги забравяме. Foreign fighters или бойците е, от чужбина са проблем е, за Европа. Както и политики, които до момента се водят само на национално ниво от някои държави членки, като например политиките по дерадикализация. Има програми, които подпомагат индивидуално на лица, които се обръщат към а, държавата за помощ за отдалечаване от радикализацията. Пердон, pero tenemos muy... Извинявайте, обаче много малко време имаме, много колеги искат думата. На първо място господин Пейон, който е нашия докладчик. Благодаря ви, госпожо председател. Господин професор, не е лесна темата. Тя е свързана с терористичните групи и изобщо глобалната липса на стабилност. Мисля, че вече 3-4 години говорим за този огромен проблем. Не е само идил, разбира се, но като чили по-скоро стратегията ни е на парче и сега трябва отново да говорим за тероризма. В нашата комисия е необходимо да обърнем внимание на реалните причини, довели до тази ситуация. Защото независимо дали говорим за Ирак, Сирия, Алжир, Либия, виждаме, че проблема е голям. Разговарял съм с специалисти, по проблемите на ИДИЛ, струва ми се, че във вашия текст има и нова проблематика от интерес за нас. На първо място, вие казвате нещо, което е много интересно и не е политически коректно, а именно, че стратегията на Европейския съюз е небалансирана, почти шизофренична, защото ние сме маниакални пазители на правата на човека, от друга страна не сме достатъчно последователни. Според, нас, според вас това може да урони доверието в Европейския съюз. За мен това е интересно наблюдение, защото наистина ние стратегически обръщаме голямо внимание на помощта, на хуманитарната помощ. Ето по-скоро, по-рано днес изслушахме и представителя на УНРА, но това не е достатъчно. На второ място вие правите предложение. В контекста на дипломатическата ни история, то ми се струва много интересно. В заключенията си Казвате, трябва да се работи повече с Арабската лига. Да се търси независимо решение. Мисля, че нашия върховен представител работи добре, но ето вие казвате, трябва да се работи и с Арабската лига и съвета на страните от залива. Това може би наистина трябва да се доразвие. На трето място, вие както и аз се отнасяте предпазливо към политическите стъпки. На първо място се поставя въпроса за режима на Башар Аласад. Вие казвате, че борбата с ИДИЛ не бива да затвърждава позициите на Ласад. Смятате ли, че съществува опасност в това отношение, че ако се стигна до примирие, това може да увековечи Башар Аласад, от тук и борбата между шиите и сунити. След това въпросът с Иран. Знаем, че тук има много спорни въпроси, свързани с Хизбола и изобщо бъдещето на региона. Но право, правата на човека от една страна и глобалната стратегия, това ме интересува на второ място работата с Арабската лига и на трето място въпросът за Башар Аласад и Иран. Един въпрос, който ще се разглежда през следващите седмици. Благодаря, господин Данжан има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин Вървели От моя страна искам да говоря за политическия изход от ситуацията в Ирак, в Либия. Вие говорихте за това, че е необходима политическа формула, която да обхване всички. Това е вълшебната думичка, колкото и пеюративно да звучи това. Но въпросът ми е дали тази група може да се включи в такова обхватно решение, в политика, която да обхване всички. В Ирак може ли да се намери политическо решение, което да не е свързано с отделните групировки. Още от 2004 година го търсим. И може би, ако я нямаше тази това силно чувство за принадлежност към племето и към групата, щяхме да постигнем различни резултати до сега. Така че възможно ли е такова обхватно политическо решение, като знаем, че политическата матрица си остава монополитична? пълното притежание на властта. Никой не мисли да споделя тази власт с когото и да било. И именно това монополистично управление на територията, колкото и малка да е тя, затруднява намирането на отговор за въпроса на властта. Ето това са моите въпроси и доколко това, което вие очертавате е реално възможно. Благодаря ви, господин Данжан, господин Панцели. E Няма време, а затова ще кажа само следното. Плащаме за грешките, които сме направили. Това е ясно. Но това, което каза Винсен Пейон, и аз искам да засегна. Да, вярно е, че до известна степен ще изглеждаме като онези, които постоянно говорят едно и също. Говорим за тези права. Някои държави ни обвиняват, казват, че постоянно едно и също като говорим, помагаме за анархията в тези държави. Анархията пък води до създаването на групи като под тези, за които говорим. Мисля, че снимката е много реалистична, която обрисувахте и тези държави не са прави, имат гнили петна, но има определени фундаментални елементи, които трябва да подчертаем. А основното е, че ние бяхме напълно непоследователни последните години. Тази непоследователност е видима в проблемите, които имаме. И трябва да добавим и още нещо. Нямаме европейска политика – Имаме отношения на отделни държави с други. Те имат двустранни отношения, които се основават най-вече върху економическите интереси, а не върху по-общите въпроси, свързани с правата. Как ще успеем този кръг да го превърнем в квадрат, не знам. Имаме нужда от политически действия, имаме нужда от обща европейска външна политика. Днес такава нямаме. Вторият елемент пак много накратко. Не знае какво е вашето становище по този въпрос, но тук има нещо много специфично, което е тясно свързано и с психиката дори, бих казал. Има различен начин да се тълкуват връзките между терористичните групи и отпора на тях. Тоест, имаме културата на живота и културата на смъртта, които се сблъскват, което е в плюс на терористите и екстремистите, защото най-големият страх е страха от смъртта. Това са хора, които са преодолели основния ни страх. Посредством пропагандата от една страна показват своята сила и показват колко слаби сме ние. Какво да правим? Да продължаваме да натискаме по тази а, тема, защото според мен това е основен въпрос. Сеньор Банзери, сеньора Локбиле. Госпожа Локбилер. Танки, und танки, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на професор Вървели за препоръките. Искам да се спра върху две от тях, тази в точка първа и тази в точка шеста. В първа точка заявявате, че трябва да се намери баланс между сигурността и политическия ред и правата на човека. Твърдите също, че има опасност ако Европа изиска спазването на правата на човека, борбата срещу ислямска държава да бъде подкопана, да се стигне до разпад на държавата и хаос. В точка 6 заявявате, че службите за разузнаване трябва да си сътрудничат по-тясно помежду си, да си сътрудничат по-тясно с службите в страните от Персийския залив, Египет, и Либия, но не говорите нищо за критерии. На последния съвет на министрите на външните работи на Европейския съюз бе заявено, че това сътрудничество трябва да бъде поставено в някакви рамки. Кои стандарти за правата на човека бихте ограничили? Не правя това твърдение в израз на цинизъм. След атентатите от 11 септември говорихме за това, не за това дали ще трябва отново да позволим изтезанията, а за това дали в правови държави като нашите би следвало да имаме право да използваме признания, изтръгнати чрез изтезания. След 11 септември установихме, че подобни нарушения на правата на човека не доведоха до повишаване на нивото на сигурност, дори напротив. Госпожа Габриел. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Господин професор, благодаря ви за представенето на проучването, защото със сигурност вашия анализ е важен, той е актуален. Вие се спряхте на много въпроси, включително и финансирането и набирането на бойци. Ме ме интересува краткосрочната и дългосрочна перспектива. Първо, при дългосрочната мисля, че подходът на Европейския съюз е добър, защото ние искаме да подкрепяме демокрацията, правовата държава в Средиземноморието и това ще си остане водещата политика. Иначе краткосрочно е ясно, че трябва да бъдем по-ефективни, по-решителни интересна идеята да се работи в по-тясно сътрудничество с Арабската лига, за да може и тя да развие своите механизми за демокрация и мир. Това е добре, но трябва и Арабската лига да има желание да работи по тези теми. Нека ви напомня какво каза през януари Европейската комисия, представителя на Арабската лига, неведнъж каза, че иска да си сътрудничи културно и религиозно, а не толкова политически. Така че в тези области можем да напредваме. На второ място, борбата срещу тероризма и радикализацията. Това е нещо много необходимо според мен. Затова моят въпрос е как да си обменяме по-добре добрите практики. Някои страни в региона вече имат своите инициативи и много добри програми. Например, програмата на Марокко за обучението на имами. Но как ние да намерим правилната платформа, на какво ниво да обменяме добрите практики? И в този контекст, каква е роля – е, виждате вие за Европейския съюз в Средиземноморието? Може ли отново да стане институция с ключово значение? На трето място за Либия. Аз съм член на постоянната група за контакти. Знаете, че ръководителя, е, че работим с Бернардино Леон не бива Либия да се превръща във втората Сирия в региона. И накрая, как може Европейския съюз да работи с Африканския съюз? Нещо, за което вие не говорихте, но знаем какво се случва в Нижер. Това може да обхване целия регион. Благодаря. Много ви благодаря, госпожа Гомес. Mr. Bavelli, е very Господин Вървели, с удоволствие изслушах изложението ви. Любопитна съм какъв отговор ще дадете на въпроса на господин Пейон за режима на Асад и ефективността на плана Дамистура. Доколкото знам, този план не води до много добри резултати. Какви са според вас альтернативите? До голяма степен те зависят от това, което ще се случи в Сирия. Зависят и от факта, че Европейският съюз до момента само предоставяше средства, а не предприемаше активни действия. Това въжи и за Ливан. Заявихте, че Хизбола е важен фактор важен фактор за ограничаването на дейността на ислямска държава. Какви са според вас възможностите за сближаване с Иран? Като се има предвид, че Хизбола постепенно се превръща в гръбнака на ливанската армия. Превръща се в важен фактор благодарение и на умелите действия, които предприем. Как да разглеждаме конфликта между Израел и Палестина? Наскоро в Йордания и Ливан немалко действащи лица заявиха спрямо нас, че не можем да променим положението в региона, ако не решим конфликта между Израел и Палестина. В Израел, например, се предоставя лечение на ранени бойци от фронта Ал-Нусра. В Йордания и Ливан се смята, че терористични организации като Ал-Нусра и Ислямска държава или Даеш са творение на западния свят. Няколко думи накрая за Либия. В Либия ясно показахме, че се провалихме. Военната интервенция там бе успешна, но подценихме потребностите на местното население. Европейският съюз не успя да приложи европейски подход. Не предприехме необходимите действия а сега изведнъж стана ясно, че разполагаме с всички необходими инструменти за решаване на конфликти и други. Не се възползвахме обаче от тях и не знам дали имаме готовност да ги използваме. Всъщност държавите членки се съревновават помежду си, тъй като преследват своите економически интереси. И сега стана ясно докъде ни води подобен подход. Той води до разпада на държавни структури, до превръщането на определени територии в обежище за терористи. Ако ще работим с други действащи лица, като например Арабската лига, която според мен е важен партньор, то трябва да знаем, че тези действащи лица действат в рамките на известни ограничения. Ще трябва да си помислим за това какъв е общият ни интерес. Нека си зададем въпроса, ще приемем ли общо европейски действия. Вижте какво става в Ирак. Ужасяващи са последиците от нашето бездействие. Дори когато предоставяме помощ, не се координираме помежду си. Бойците Пешмерга, например, нямат необходимите средства, за да си свършат работата предоставяме необходимите средства, но от това не проистичат резултати, не проистичат резултати по места, в лагерите, в училищата няма, например, функциониращи училища. Това е много тежък проблем в Ливан, където 3000 деца не могат да посещават училище. И така всъщност създаваме благодатна почва за вербуването на терористи. Не си вършим работата добре дори в областта на хуманитарната помощ, тъй като държавите членки не се координират помежду си. Да не говорим за дългосрочната помощ за развитие и дългосрочната хуманитарна помощ, така че да се разкрият перспективи за бъдещето на Хормер в Ирак. Какво трябва според вас да направят държавите членки? Господин Смит. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с повечето от нещата, които каза госпожа Гомеш. Благодаря ви, господин професоре, за проучването. Не искам да ви критикувам, но това проучване до голяма степен е объркващо. Това въжи не само за проучването, но и за действията на Европейския съюз като цяло. Говорите за Европейския съюз и държавите членки. Трябва да правим ясна разлика между това какво може да постигне Европейският съюз като цяло и онова, което могат да предприемат държавите членки по-отделно. Държавите членки по-отделно участват по различен начин и в рамките на различни сценарии. Това вече стана ясно в миналото. Трябва да се запитаме какво може да постигне Европейският съюз като цяло ако правим разделение между Европейския съюз и държавите членки, то тогава Европейската служба за външни действия и държавите членки само ще си прехвърлят топката. В точка четвърта ясно заявявате, че общата политика на Европейския съюз трябва да е координирана с общите насоки за политика на Арабската лига. Това е едно добро предложение, но съм скептичен във връзка с конкретните резултати от него. Никой в арабския свят, според мен, не би заявил, че Арабската лига е една значима политическа организация. В точка 7, в същата част на доклада, заявявате, че трябва да се сложи край на джихадистката пропаганда, като се ограничи достъпа до интернет, например. Но това би било едно много значително ограничаване на свободата на словото. Не знам дали за такива действия има законово основание. Не съм съгласен най-вече с това, което предлагате в дългосрочен план. Европейският съюз и държавите членки следва да разработят разпоредби за работата на всички ислямски организации и религиозни организации, извършващи дейност на негова територия. Нека това да бъде заличено от този текст, тъй като то ще доведе само до разделение, ще разбуни духовете. Не мога да си представя нищо по-провокативно от това. Ако ограничим религиозната свобода за определени групи тук в европейските общества, то ще отправим погрешното послание към цялата религиозна общност. Възраженията ми са най-вече по тази точка 3. Тя трябва според мен незабавно да бъде заличена. Благодаря, господин Смит, господин Кристея. Благодаря. Госпожо председател, господин професоре, Ислямската държава понесе загуби след военните действия от страна на международната коалиция. Но организацията продължава да вербува бойци, прилага принципа на ротация, разбираме, че не можем да се борим срещу една идеология с оръжие. Днес Говорим за намирането на политически решения, за това какво наистина можем да предприемем в борбата срещу крайните идеологии в Европейския съюз и другаде. Говорим за това какво можем да предприемем по отношение на партньорите си в региона. Предложихте конкретни мерки, най-вече на политическо ниво, но има и други мерки, например от финансово естество, които могат да бъдат предприяти от Европейския съюз. Имам въпрос във връзка с предстоящите разисквания за преразглеждането на европейската политика на добро съседство. Смятате ли, че този преглед – и създаването на по-силна рамка в областта на сигурността могат да бъдат решение на част от проблемите, пред които е изправен Съюзът, пред които са изправени и съседните му държави. Господин Касталдо. Благодаря. Господин Вървели, благодаря ви за анализа. Много беше интересен. Много бе интересно да изслушам мнението ви. Искам да се закача за някои от въпросите, които повдигнахте, за да навляза в подробности. Първо говорихте дори за финансирането на ДАЕШ. Доколкото разбирам, се съгласни с мен, че една голяма част сега, по-настоящем, се съсредоточава най-вече върху не ме чувате ли, казва ораторът, но ние го чуваме, казва българската кабина. Та, идва от нефта. Суровия нефт. Така че тези слухове бяха много силни, особено, що се отнася до толерантност от страна на нефтените монархи в залива към тази група и финансирането, което а, вървеше към тях началото на гражданската война в Сирия. Искам да ви задам следния въпрос. Според на по-настоящем тези монархии в залива, за да се избегне факта, дребни донат, до, до, донори или въобще всички онези дребни, малки организации, та за да не може те да пращат финансиране, какво може да направим? Ще бъде ли достатъчно това или можем ние да поискаме от тези държави по-силни усилия, за да предотвратят тези финансирания? Също се отнася и за Турция. Следващия ми въпрос е свързан с неясните отношения между Ислямска държава и Алкайда. Говорихте първо, че те се конкурират. Нещо, което ми хареса като формулировка. След това обаче си остава факта, че Исламска държава всъщност е модела, който повече работи като че ли. Т.е. казвайки, че имат а, държава, която се основава на исляма, основава се на халифатите, явно стана нещо много по-атрактивно, чисто и просто, защото в реалността бе ясно представено. Т.е. в големи а, части от Сирия се положиха усилия които не бяха много ясни, да се контролира територията като държава, като начина по който работи едно правителство. Тоест, това е качествен скок, ако мога така да кажа, в сравнение с начина по който работи Алкайда. Затова искам да попитам как можем да си взаимодействаме, за да може да не бъдат настроени положително към него сунитите в Ирак, изобщо племенните вождове защото те изиграха голяма роля при разрастването на ИДИЛ и на ДАЕШ. Как можем да се намесим така, щото нещата да са по-ясни и да може иракската държава да се намеси ясно. Третия ми въпрос са връзките с другите терористически организации в Ливия. Говорихте в цифри, казвате 1000, 2000 или повече, свързани с ИДИЛ, а Ансал Алсария 10 000. Споменавахте риска от страна на багдади също риск да се проникне. Аз съм спод... съгласен с вас, какво можем да направим, за да компактираме този фронт, а да не го разделяме. Смятате ли, че една стратегия за излизане от Либия не може да не предвижда първо едно решение на компромис между двете основни? От една страна Тобрук, от другата страна парламента и правителството с Триполи. Защото ако подкрепяме само една част, държавата ще фалира Голямата част от населението, субектите, които не смятат, че са представени, могат да бъдат плодотворна почва за набиране от страна на ИДИЛ. Борбата с пропагандата, според мен, не се прави чрез контрапропаганда, а с сериозни проекти политически и тук ще се вържа с това, което казаха колегите, за политическите действия, които трябва да бъдат последователни, една солидна позиция, която да е обща, рационална, проучена, добре, а не всяка държава членка да прави каквото си иска. Но, както казах, проекти за включване и за дерекализация, които споменахте по-рано. Това обаче трябва да става заедно с вътрешната вътрешното измерение. Проблема е, че el señor Барвели necesitará dos horas para contestarles a ustedes. Председателката. Благодаря, господин Касталдо. Гостът ни ще има нужда от два часа, за да отговори на всички тези въпроси. Господин Парньо. Първо, наистина одобрявам онова, което казахте за Либия Напълно съм съгласен с констатациите за Либия, съдържащи се във вашето проучване. Що се отнася до мястото на Либия, нека кажа, че въпреки, че страните от региона изискват военна намеса, ще трябва да сме много предпазливи трябва да отстояваме идеята, която предлагате вие в проучването си, а именно идеята за политически диалог, за създаването на постоянен орган, който да осъществява диалог между Либия, страните от региона, Европейския съюз и Съединените Американски щати. Това според мен е една възможна альтернатива, която трябва да разгледаме тук в Европейския парламент. Така ще можем да се противопоставим върху отявлено агресивната позиция на някои действащи лица. В рамките на този по-широко обхватен подход, много от нас смятат, че Европа трябва да демонстрира присъствие, че трябва да демонстрира по-голямо присъствие в отношенията си с арабските държави има идея за създаването на Арабски съд по правата на човек. Това би била една чудесна инициатива, която бе предложена през 2013 година. Сега, две години по-късно, продължаваме да очакваме създаването на този съд. Бе предложено главното му представителство да е в Бахрейн. В проучването си заявявате също така, че Европейският съюз трябва да подпомогне институциите на гражд... мюсюлманското гражданско общество. Госпожа Габриел също говори за това. Това според мен е най-добрата възможност за борба срещу радикализма, най-добрата възможност за насърчаването на вътрешния диалог. Френският министр на външните работи преди няколко дни предложи да се отвои броят на местата в университетите по специалността, в която се обучават ислямски имами. Това според мен също е една добра идея. Господин Кукан, господин Кан, извинете. What you can say is in a, in a, in a way... Благодаря, госпожо председател. Положението, що се отнася до тези групи, се влушава. В миналото се борихме срещу талибаните, след това срещу Алкайда, а сега се борим срещу Даеш. И всяка от тези групировки, като че ли им е по-жестока от предходната. Какви са според вас първопричините за проблема, първопричините за този цикъл от актове на насилие, които стават все по-жестоки. Една от основните причини според мен е, че в немалко държави от региона не се допуска реално участие от страна на гражданите. Това е един от основните проблеми. И първопричината за зараждането на подобни крайни групировки. Говорихте за ролята на Иран. Може би тя е много по-значима, отколкото предполагаме. Не става дума само за Сирия, Ирак и Ливан. Какви са последиците от ролята на Иран? Какво можем да направим за насърчаването на връзките между Иран и Саудитска Арабия, нещо от което бихме могли да извлечем необходимите дивиденти. Трябва да разгледаме и нашата роля в страните от региона. Немалко колеги говориха по този въпрос. Много по-лесно би било, според мен, да се свали една диктатура в сравнение с създаването на демократична справедлива държава, Последната ми бележка е свързана с общия контекст. Не бива да допускаме държави в региона да си измислят, да описват събитията от миналото така, както им се харесва на тях. В региона може да има групи, които могат да се квалифицират като ислямистки, но това може да са групи, които не прибягват до насилие. И тези групи могат да допринесат за борбата срещу Даеш, ако допринесем за тяхното обвързване една с друг. Благодаря. Последният оратор е господин Корвин Мик. Благодаря, госпожо председател. Имам следния въпрос – Правилно ли съм разбрал, че покойният Адам Хюсейн не е бил победен и че няма проблем с Аласат, ако се пребори Идил? Благодаря, господин Валвери. Благодаря за многото интелигентни документ, д, д, въпроси. Трябва да ви кажа, че за да отговоря на всички, трябва да бъда а, като Господ. Има и въпроси, които са неразрешими в Близкия изток. Има някои възли, които няма да може да разплетем една държава не може да ги реши, примерно Италия, Франция, Великобритания, Германия и така нататък, нито може да ги разреши Европейския съюз като цяло. Така че, е, когато ние в академичната общност е, трябва да правим общи, да даваме общи насоки за политиките, знаем, че а, няма как да стане. Опитваме се да се поставим на ваше място, знаем, че е много сложно да се вземат решения, знаем много често също така, че времето в дипломацията тече по друг начин а, от времето в политиката. Много държави искат бърза реакция, гражданите се притесняват от растежа на ислямската държава или се притесняват от емиграцията и или от радикализма, или от местните ислямски общности. Така че в един документ не може да се синтетизира всичко и не могат да се разрешат всички проблеми. Опитваме се да дадем интелигентно тълкование по част от тези въпроси. Бих искал отново да подчертая, че един от основните фактори в този момент, в този сложен сценарий в Близкия изток е международният сценарий. Какво искам да кажа? Имаме нужда да синтезираме по позициите на основните действащи лица. Ако не стане това, ние, като Европейски съюз, като Запад най-общо, няма да можем да кажем на другите, стига сте водили войни, след като ние не можем да постигнем общи позиции. Казвам това, и по отношение на Ирак, и по отношение на Либия. И Либия е един пример за това, което се случва. Всъщност, всеки всяка местна държава, която действа на местен план, на, на международен план, казва, че иска да има преход, който да бъде мирен, да се водят преговори между страните, но в действителност всеки работи за групата, която му харесва най-много и се създава някакъв бинационален план и всеки план бута държавите в различни посоки. Това се случва с Египет, Саудитска Арабия, Емиратствата, които са за Тубрук и генерала, от друга страна Катар, Турция и други държави подкрепят правителството в Триполи. Така че, разберете се, казваме ние на тях, но от друга страна продължаваме да предпочитаме едните пред другите. Застанали сме също така зад въпроса за легитимността. Това е много важен въпрос понякога, но понякога не. В случая с Либия, мисля, че много по-малко. Не може постоянно да се закопаваме в позициите. Имало е три избори в Либия, виждаме резултатите, като в същото време виждаме колко по-малко хора участват. На последните избори, например, 15% от гласуващите избраха настоящото правителство, което в момента е в Тобрук. Но това не е приобщаващо правителство, то не включва всички части на правителство, така че трябва да има някаква легитимност и това трябва да се взема предвид. Но не бива да забравяме също така и нещо друго. Например, Постоянно говорим за изграждане на държава, изграждане на нация. Да, Европа мислеше, че либийците като такива могат сами да решат проблема си, но малко лицемерно го мислим. Как така го мислим? 42 години ги е управлявал Муамар Кадафи. Защо си мислим, че те са естествена демокрация? Няма как да стане това. Мислим го като европейци явно. И направихме грешка. Но ливийците не са европейци. Те трябваше да се препознаят в нещо. Трябваше да си направят нов социален пакт. И никой не ги изправи един пред друг или един с друг. И продължихме да говорим, че има резолю... революция. Не е имало революция. Имаше бунт на една страна срещу друга. И много през голямата част от времето имаше гражданска война. За това трябваше да говорим. И ние трябваше да кажем, това не е бунт или възстание, това е гражданска война. В гражданската война има възстановяване на нацията, изграждане на държавата и избори. А не избори без преди това да има изграждане на нацията и на държавата. И това са резултатите. Това са резултати много сходни на тези в Ирак. Повторихме грешката, която направихме през 2000-та и 2003-та. Преди да има легитимност правителството, трябва гражданите, или поне голяма част от гражданите, да се разберат и да кажат какво искат за държавата си. Това е най-общо. Сега за част от а, критиките, които отправихте. Никой не е против религиозната свобода. Ако аз и колегите сме излезли така в доклада си, ще го поправим. Не, не сме искали да кажем такова нещо. Намерението ни беше да покажем как ислямската общност в Европа трябва да бъде включена при управлението на сигурността в Европа и във всяка една от държавите членки. Защото това е в техен интерес да участват. Техен интерес е да не ги разглеждат като терористи или поне да не бъдат обвинявани, че са терористи. Затова е необходимо да има сътрудничество с държавата, което не означава да се потиска религиозната свобода. В същото време никой не е казвал, че трябва да се изтезаваме или да въведем отново изтезанието. Но трябва да има сътрудничество, що се отнася до разузнавателните служби. Това е много важно не съм експерт по разузнавателна дейност и не знам какво сътрудничество трябва да има точно. Не сме мислили с колегата да въвеждаме каквито и да било изтезания, нито пък нарушения на права. Няма такова нещо. Искахме да зададем нов приоритет на риториката на Европейския съюз. Много често тази риторика е много, много дисбалансирана. Тя говори само за правата на човека, говори за процесите на демократизация, без всъщност да дава някакво конкретно съдържание. Тоест, би трябвало да има балансираност. Имаше други въпроси, които бяха свързани с международната сцена. Много е важно, това е личното ми мнение, Иран да участва при решението на проблема. Иран е фундаментално действащо лице, много важно действащо лице. И не може да си мислим, че ще постигне мирно решение в Близки изток без да включваме толкова, важен, толкова важна държава като Иран. Там нещата много се промениха и продължават да се променят през последния период и в интерес на Европейския съюз наистина е да служи за мост между международната общност и Иран. Наистина по-активно трябва да работим тук. Това не означава, разбира се, да подкрепяме всяко едно иранско решение. Не, не означава това. Означава да го приобщим при търсенето на решение на някои от важните кризи. Афганистан, Ирак и Сирия, Ливан. Много важен е Иран и трябва той да заеме място, което да отговаря на неговата значимост. Що се отнася до приобщаването? Или политики за приобщаване? Може би не сме се доразбрали. Не искам това приобщаване да означава, че ще приобщавам джихадистите или исламистите или терористите. Не говоря за това. По-общо говоря за всякакви общности, които по някакъв начин подкрепят хаос, който се, създ... който се създава от политиките, които не приобщават и които са причина за радикализацията. Ако погледнем картата на Африка и Близкия изток, ще видим презастъпване на фалирани държави, държави, които фалират и появяването на терористи и на радикален ислам. ислям. Йемен, Нигерия, Саех, Сахал, Ирак, Сирия, Пакистан, Афганистан. Много е лесно като политика това, е много лесно да се напише и е много трудно, разбира се, да я реализираш. Но мисля, че без такава политика няма да е възможно нещо да се постигне в дългосрочен план. Що се отнася до Ливия? Не всичко бе направено. Не всичко възможно бе направено, за да се медира между страните както каза Бернардино Леон в ОНЕ. Се говори за въоръжена намеса, рисковете ще станат много високи. Това не е приоритет за мен и не е вариант, който въобще трябва да се обсъжда, тъй като е много висок риска. Необходимо е първо да се постигне съгласие между страните, иначе е много лесно позиции, която и да е част от опозицията, да насочи е, вниманието си към въоръжени действия, към милициите по места. Пак казвам, приобщаване, не може всички групировки да бъдат включени, но поне по-големите трябва да участват на преговорите. Трябва да се направи всичко възможно дори с санкция ад персонам. Международната общност направи това, най-общо, но не го доведе до край. Някои групи, които са против мирното решаване на проблема, трябва да бъдат санкционирани. Трябва да се използват всички инструменти. Трябва да се стигне до дъното, до край, защото винаги ще има някоя местна група, която ще наложи личните си интереси. Египет се занимава само с личния си интерес или националния си интерес. Добре го правят. Имат право. Но техните цели са различни. За тях враговете не са същите като нашите. Знаем го добре. Да се подкрепят халифатите може би е добре в краткосрочен план, но трябва да знаем какви са рисковете в дългосрочен такъв. Говоря отново да се финансира такива групи или да се създават такива авторитарни режими, както е в Либия, както сме правили миналото и както се опитахме да спрем да правим с арабската пролет, така че не бива да се връщаме назад. Продължаваме да говорим обаче едно и също, да повтаряме едни и същи грешки и не разрешаваме корените на проблема в Близкия изток, които доведаха до е, фундаментализъм от типа на ислямска държава. Е Благодаря. Наистина вие представихте тази сложна картина. Трудно е да се направят обобщения. Благодаря на колегите. Разбира се, господин Пейон ще продължи работата по доклада си и сега господин Пленкович поема председателството. Dear colleagues, let us... Уважаеми колеги, нека продължим с заседанието си. Сега преминаваме към пета точка. Публичното изслушване относно европейското съседство. Това е първата стъпка по посока на доклада по собствена инициатива, който ще бъде изготвен от колегата Едуард Кукън – Нека ви напомня, че комисаря Хан съобщи по време на изслушването си, че председателят на комисията го е помолил да направи преглед на първата година от мандата си. Тази седмица комисията и ДИАЕ ще представят зелена книга на прегледа, с което започва и процеса на консултации ще има допитване до всички заинтересовани групи в Европейския съюз и накрая през последното три месечие на годината комисията ще излезе със съобщение, а парламентът ще проведе собствени допитвания. Имаме и доклада по собствена инициатива. Всичко това започна с комисията Проди, за да се заличат границите между Европа и нейните съседи, да имаме наистина една арка на стабилността, като се изпълняват принципите на институциите. С течение на годините двустранната в началото политика придоби многостранно измерение с Барселонския процес, с Съюза за Средиземноморието, синергията на Черноморието и източното партньорство. През последните няколко години обаче се разбра, че политиките и инструментите не винаги са подходящи, за да се откликне на кризите. Освен това, видяхме, че Европейския съюз не успя да насърчи създаването на по-стабилни демократични общества. Арабската пролет през 2011 година беше повод комисията да преразгледа политиката си, да постави ударението върху устойчивото и приобщаващо развитие. Обърна се внимание на реформите и на принципа повече срещу повече – като също така се обърна внимание на гражданското общество. След прегледа от 2011 година обаче настъпиха нови събития и на юг, и на изток, и в Украина, и други съседи на Европейския съюз. Започнаха да се борят альтернативни модели за развитие. Ето защо прегледът идва съвсем на време. Европейския съюз трябва отново да разгледа своите цели и ценности. Трябва да има предвид и различията на партньорите си, различното ниво на развитие, както и на поет ангажимент. Всичко това, разбира се, не бива да уронва ценностите на европейския проект. Днес при нас двама специалисти, които ще представят своите проучвания, ще направят оценка на политиките и ще ни съобщят препоръките си. До мен стои господин Громадски от Полски институт, изработил проучването Източното партньорство 5 години по-късно. И представителя на университета в Кайро. Той ще ни представи оценка на европейските политики спрямо южните съседи. Преди да дойда на днешното съседание, чух изказването на комисаря Хан в Виена с четирите основни точки – в този контекст бих искал да чуя това, което вие ще ни кажете. Ще ви помоля да се придържате към даденото ви време, защото за жалост се позабавихме доста с предходните теми, но няма как те са свързани с това, което те първо ще обсъдим. След вашето изказване ще дам думата на Едуард и след това на останалите. Господин Громацки. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. ще говоря за източното партньорство, като се спра на оценка на последните 5 години и политиките на Европейския съюз. Това, което предстои през следващите 2 до 3 години и накрая опции и препоръки за политиките. Първо, по оценката – Знаем, че има многообразие от партньори. Имаме руския фактор, Източното партньорство беше най-малкото общо кратно, което можеше да се приеме от всички държави, членки и институции през 2009 година. Би трябвало обаче това партньорство да се разглежда и като раз, разграничителна линия между южните и източните съседи. Струва ми се, че тук трябва да разгледаме сключването на споразумение за асоцииране с това са тъй наречените всеобщи всеобхватни споразумения за свободна търговия, както и облегчаването на визовия режим за пътуване в ЕС. Някои от тези механизми вече бяха предложени на Украина и на Молдова още преди създаването на източното партньорство. Но тук имаме различни партньори, 6 партньорски страни през 2009 година – доста разнородни и тези различия като че ли са още по-големи сега в началото на 2015 година. Можем да направим разграничение между страните с авторитарно управление и страните, които се развиват до някъде по пътя на демокрацията. В първата група Азербайджан и Беларус – Украина е във втората група, Армения е по средата. Имаме и руския фактор, разбира се. Често се казва, че Русия не желае НАТО да продължи да се разширява на запад и на изток. Русия обаче се води от погрешното разбиране, че източното партньорство е един безсмислен, празен проект. Знаем обаче, че стъпките предприяти от Молдова, Украина, Грузия доведоха до драматична промяна в руското отношение. Има три важни постижения – споразумения за асоцииране, както и за свободна търговия. Енергийна общност, членство на Украина и Молдова, но тези опции се ограничават до три страни, а не до всички шест страни, които участват в партньорството. Така или иначе, резултатите са неочаквано добри, като се имат предвид всички проблеми, натиска от страна на Русия, разнородните резултати в страните партньорки. Двустранните отношения с Европейския съюз сега са много по-активни, отколкото преди 5 години. Тези двустранни отношения, според мен, са частичен успех с три от страните партньорки. Многостранните отношения също са успешни. След това нека очертая перспективите за следващите 2-3 години. Тук трябва да се спрем на руския фактор в бъдеще, европейската позиция – по-добре представящите се страни, но нека започнем с руския фактор. Принципно знаем, че Путин ще продължи да се опитва да подронва източното партньорство, като разбира се, дестабилизирането на Украина е основна цел на Русия – Това ще бъде основната работа през следващите 12 месеца. Европейския съюз ще бъде специалната задача за Русия. Ще продължи работата по дестабилизирането на Киев, на украинската економика, така че да няма доверие в публичните власти. Каква е позицията на Европейския съюз? Русия се опитва да привлече на своя страна някои държавите членки. Първо по въпроса за санкциите срещу Русия. Нещо, което е много важно за Русия през първото полугодие на тази година. Въпросът е какви са реалните интереси на ЕС и на отделните държави членки – в контекста Русия. Някои смятат, че трябва да има мир на всяка цена, други се застъпват за решителната защита на правилата и ценностите. Защитата на либералната демокрация не само в Украина, но изобщо в европейското съседство. Напреженията възникнали в отношенията е с Русия, трябва изобщо да се разглеждат като конфликт между либералната демокрация и авторитарното управление в наши дни. Някои страни се справят по-добре. Грузия, Молдова и Украина – но въпреки това и в тези страни има елити, които могат да попречат на реформите. Много от водещите групи в тези страни предпочитат статуквото, а не реформите. Затова и работата ще е много трудна. И тук обществото е това, което трябва да води реформите. Обществото трябва да настоява за повече демокрация и върховенство на закона. Важно е и как работят останалите страни, като Азербайджан и Беларус. Президента Лукашенко няма да приеме демократичните реформи, това е ясно, нито пък Алиев ще го направи. И това е авторитарно управление. Тези ръководители промениха и конституциите на своите страни. Освен това, изградиха политически системи, които не позволяват демократичния пренос на управление. Накрая, нека очертая вариантите в разработването на политики и препоръките. Трябва да се изправим пред новите реалности. Знаем, че една от тези нови реалности е откритата геополитическа конкуренция между Европейския съюз и Русия. Тази криза ще продължи дълго, до края на Путиновото управление – ето защо е много необходима една стратегия за интелигентно отдържане на Русия. На второ място трябва да се умислят политиките на ЕС спрямо Русия, така че конфликта да бъде овладян, ограничен, а не да се разпространява, за да се помага на някакъв елит краткосрочно. трябва също така Русия да се откаже от Крим, той да бъде върнат на Украина. Управляващите руски елити, имайте предвид, уважават единствено опонентите, които са последователни. Видили се някакъв разнобой в редиците, за Русия това ще е знак на слабост. Имаше и друг фактор, не само руската агресия в Украина, който също е важен за 2014 година и той беше институционалното разграничение между шесте държави. Три от тях подписаха споразумение за асоцииране и са по пътя на задълбочена интеграция с ЕС. От друга страна имаме Азербайджан, Беларус и Армения, които не са подписали такова споразумение и едва ли ще го направят скоро. Необходимо е Европейския съюз да разработи стратегия, която да отразява новата реалност. И накрая нека се върнем на източното партньорство. С оглед на новите предизвикателства, новите реалности и опита от последните пет години е ясно, че източното партньорство не ни дава необходимата рамка през 2015 година. Трябва да бъде променено съществено. Да получи много по-голям политически фокус, а не толкова технически. Стабилизирането на Украина е необходимо да бъде водещата цел на Европейския съюз през следващите месеци и години. Ясното разделение на страните по това партньорство в две групи също е важно. Тези, подписали споразумението за асоцииране и тези, които не са. Последните са Беларус, Азербайджан и Армения. Общата концепция за източното партньорство обаче включва такива споразумения, както и облегчаване на, визовите, визовите режими, нещо, което трябва да остане отворено като възможност за всички шест страни, защото това е важен политически сигнал. Иначе не бива да се правят нереалистични обещания за сътрудничество и съдействие на сегашното управление в Азербайджан, Беларус и Армения. Също така при двустранните отношения трябва да се прави разлика между подписалите споразумението за асоцииране и всички шест страни. Двустранните отношения трябва да получат по-приоритетна роля. И накрая Европейският и националните парламенти в държавите членки могат да имат своята важна роля в две отношения – да помогнат на парламентите в Украина, Грузия и Молдова да работят по приемането на европейските норми. Нещо, което ще е много важно при изпълнението на споразуменията за свободна търговия. На второ място могат да се обменят практики, опит и също така да се говори за лобирането и начина на работа на парламентите. Благодаря. Много ви благодаря. Вие успяхте да се справите почти за 12,5 минути, господин Мазен Хасан. Thank you very much. Благодаря ви. Добър ден. Проучването бе изготвено от мен и колеги университета в Кайро. Ще се спра накратко върху четири основни момента. Първо, значимостта на европейската политика на добросъседство сега през 2015 година. Второ, оценка на ефективността на финансовите инструменти на ЕС. Трето, взаимодопълняемост и съгласуваност на европейските политики спрямо политиките на държавите членки, що се отнася до южните съседи на Европейския съюз. Четвърто, сравнение на тези действия с действията на други регионални действащи лица. Тъй като препоръките се основават най-вече на проучването, ще ги упоменавам ходом. Първо, актуалността на европейската политика на добросъседство. Когато от нас се поиска анализ, се спираме най-вече върху отрицателните аспекти. Но има и някои положителни аспекти на политиката на добросъседство. Един от тях е съвместната ангажираност, която ясно се откроява в документите в рамките на тази политика и в рамките на някои нейни процедури залага се на отговорността на държавите членки. Плановете за действие се изготвят съвместно с държавите партньори. Когато бе създадена тази политика, финансирането поне също бе доста значително в сравнение с това по предходни инструменти. Има, разбира се, и някои недостатъци. Структурирането на политиката е основният и недостатък. Някои все още смятат, че тя е насочена най-вече към източните съседи на Европейския съюз, а други към южните му съседи. Това са два много различни региона. Има разлики в тяхната култура, в историята им. Политиката на Европейския съюз към източните съседи може косвено да прерасне в предложение за присъединяване. Това не въжи за южните съседи на Европейския съюз. Почти нито една от тези държави не възнамерява в обозримото бъдеще да се присъедини към Европейския съюз. И ако реши да членува в регионална организация, то това със сигурност няма да е Европейският съюз. Това е един от недостатъците на тази политика. Ако разгледаме първоначалната цел на тази политика, то можем да кажем, че тя е прекалено амбициозна. Поставят се прекалено много, прекалено амбициозни цели, които понякога си противоречат. Стабилност, реформи, просперитет и сигурност. Това са основните цели. А що се отнася до южните съседи на Европейския съюз, виждаме, че понякога по стабилността не се работи едновременно с работата по реформите. Понякога някои мерки за стабилност отлагат реформите за повече просперитет. Различните цели обаче не могат да бъдат обект на паралелни действия. Поставя се акцент върху взаимната отчетност. Това звучи подвеждащо, тъй като Европейският съюз винаги може да държи под отчетни южните си съседи, но не е ясно дали този механизъм може да се прилага и с обратен знак. Съвсем накратко, насърчаването на демокрацията от нас бе изискано да направим оценка и на този елемент. В политическите науки е разпространена констатацията, че демокрацията не може да оцелее дълго в по-бедните държави. Южните съседи на Европейския съюз в по-голямата си част не са проспериращи държави. Една от целите на политиката на Европейския съюз спрямо тях е да подпомага економиките им. Немалко политолози биха казали, че демокрацията може да процъфтява само над определено ниво на БВП на глава от населението. Разбира се, демокрацията се свежда не само до това но развитието на демокрацията зависи и от нивото на просперитет в конкретното общество. То може съответно да бъде забавено или насърчавано. Има впечатление за тази политика, че тя залага по-скоро на предлагането, а не на търсенето. Но в засегнатите общества най-рано от 2011 година насам се отправят призиви за повече демокрация. Преди малко изслушахме презентация за ислямска държава. В региона има големи проблеми с сигурността и стабилността и това е фактор, който поставя стабилността сред основните приоритети по настоящем. Това е една от областите, в които прегледът на политиката на добросъседство трябва да бъде по сериозен. През 2009 година, може би, в южните съседи на Европейския съюз не е имало проблем с стабилността и сигурността. Но сега този проблем е факт. Според неодавнашни социологически проучвания, финансирани от Европейския съюз, в почти всички южни съседки на съюза на въпроса какво очаквате от Европейския съюз, най-разпространеният отговор е бил економически растеж. Много малко са били отговорите, в които се са упоменавали политически мерки. Било е заявено също така, че реформите трябва да бъдат осъществявани поетапно, а не радикално. Препоръчвам ви да се запознаете с това проучване, финансирано от Европейския съюз. То ни дава много добра представа за това, как южните съседки на Европейския съюз в рамките на тази политика смятат, че съюзът може да им помогне. А що се отнася до аспекта средства, пазари и пазари, дадена е зелена светлина на преговорите за споразумения за свободна търговия с Марокко, Тунис и Йордания бяха подписани споразумения за мобилност но що се отнася до средствата, то трябва да кажем, че действително предоставените средства не отговарят на поетите ангажименти. Това е факт. Факт е, че е постигнат не много добър напредък по финансирането. Делът на финансирането на глава от населението в южните съседки на Европейския съюз, като изключим Палестина, е по-нисък в сравнение с дела в източните съседки. Процесът на преглед на политиката на добросъседство. Според нас той трябва да е по-приобщаващ. Годишните доклади се изготвят първо от Европейския съюз, а след това страните партньори биват приканвани да направят коментари. Според нас процесът на изготвяне на докладите трябва да гарантира на ранен доклад етап участие на страните партньори. Трябва на годишна основа на базата на контролен списък да се прави оценка на онова, което е постигнато и на онова, което все още трябва да се направи. Третият проблем е свързан с ограничените възможности за въздействие. Вече говорих за финансирането. В абсолютно изражение може да ви се струва, че се предоставя голямо финансиране но трябва да вземем предвид и други действащи лица, които вливат средства в региона. Те предоставят средства в по-голям размер, най-вече Съюзът за сътрудничество в Персийския залив. Той предоставя повече финансиране с по-бързи темпове при по-малко условия. И е по-вероятно от това финансиране да проистече и по-голям ефект. Тъй като разполагам с още много малко време, ще бъда съвсем кратък. Взаимодопълняемостта на политиките на отделните държави членки. Някои от колегите ви вече упоменаха, че има липса на съгласуваност, няма баланс на между южните и източните съседки на Съюза. Няма баланс що се отнася до поставянето на приоритети. Този дисбаланс се наблюдава на ниво както държави членки, така и европейски институции. Ще ви дам за пример операцията на НАТО в Либия. Имаше разнобой между изявленията на председателя на съвета и върховния представител тогава. Няма координация между СВД, и Европейската комисия. Партньорството за демокрация и споделен просперитет бе създадено прекалено бързо, нямаше достатъчно финансиране. Как можем да сравним политиките на Европейския съюз с тези на други действащи лица, например на Съединените щати? Европейският съюз все още мисли в устарели категории, в категориите изток-запад. Европейският съюз това е жалко, тъй като Европейският съюз се ползва с добра репутация в арабския свят. В арабския свят се смята, че това е континент, който е преодолял вътрешното разделение и е изградил общества достойни за завиждане. но Западът в арабския свят все още се отъждествява с Съединените американски щати. Защо? Защото Европейският съюз обикновено изостава от Съединените щати, що се отнася до основните кризи в резултат от арабската пролет. Това се дължи и на факта, че Съединените американски щати застават на по-ясна позиция Съединените Американски щати продължават да играят водеща роля в областта на сигурността в един регион, където това е един от основните проблеми и фактор, който придобива все по-голяма значимост. Страните от Персийския залив, те разполагат с най-голям капацитет за финансиране. Когато говорим за повишаване на стабилността в региона не можем да не отчетем и ролята на съвета за сътрудничество в Персийския залив. Имам още само два слайда. Трябва да отчетем факта, че в момента все повече се поставя акцентът върху сигурността. Това трябва да бъде отразено в политиката на добро съседство. По-големият бюджет за периода 2014-2020 година е добра новина, но средствата трябва да се разходват по-целенасочено. Южните партньори на Европейския съюз предстои да вземат изключително важни политически решения, за което очакват помощ от европейските експерти. Трябва да се инвестира повече в контрола на границите и междукултурния диалог. Вече опоменахме колко са важни беженските лагери в Йордания и Ливан. Ще трябва да има взаимодействие и с други действащи лица. Южните съседки на Европейския съюз са съседни и на други държави. Голяма роля играят някои регионални действащи лица, като например съвета за сътрудничество в Персийския залив. Необходимо е по-нататъчно стабилизиране на економиките в региона. Ще трябва да се реши и проблемът с липсата на съгласуваност на ниво Европейски съюз. Благодаря на господин Мазен. Сега давам думата на докладчика ни господин Кукан. Before I start addressing the subject, one technical point which и така, технически въпрос. Тук е програмата на изслушването. Пише, че започваме в 17 часа. Започнахме с 45 минути закъснение. Благодаря ти, че си председател, но трябва да урязваме времето на уважаемите ни оратори. Не е честно. Казвам го, защото в бъдеще не трябва да се повтарят такива. Ако някой председателства от, отвън, тук има правила. Той трябва да бъде информиран от секретарята за това и всеки трябва да говори толкова време, колкото му е дадено. 5-10 минути отгоре, добре, но 45 минути е напълно неприемливо. Сега по въпроса, който обсъждаме. Благодаря за приноса на нашите оратори. По политиката за добросъседство. Това, което ми хареса е, че анализите, които чухме, не са теоретични, академични, а се занимават с истинските въпроси Има много хубави идеи. И ще мислим по този въпрос, когато подготвяме доклада. Много ценни идеи. Много ви благодаря. Хубаво е, че обсъждаме тази политика. Слагането на тази политика в правилна посока ще бъде едно от големите предизвикателства в нашите отношения. Нашата комисия се занимава с случващото се във всички съседни страни и мисля, че нашия принос към прегледа на тази политика наистина ще помогне за това да бъдем в правилната посока. Ясно е, че се занимаваме с различни събития, но пък проблемите са общи. Проблемите в съседните страни по различни причини могат да бъдат наречени променливи. Разбира се, степента на тази променливост в различните държави е различна. Трябва обаче да има економически просперитет и демократично развитие. Ние сме поели ангажимент е, да помагаме на държавите в нашата политика за съседство в тази посока, независимо колко са сериозни проблемите. Трябва да сме готови да използваме необходимия инструментариум, за да работим с партньорите си и да постигаме общите си цели. Случващото се последните пет години ни кара да преосмислим тази политика и да включим и други външни фактори, да се изправим пред нови реалности. В източното партньорство имаме нови реалности. Професорът ги спомена. Това се дължи на руската политика в региона. Ясно е, че сме изправени пред различни групи и държави, които искат да участват по различен начин в отношенията с нас. На юг Арабската пролет пък ни изправи пред въпроси, свързани с преходни периоди и как да се справяме с тях. Държавите в този район са много различни и се движат в различни посоки от първоначалната си цел. Препоръките са много различни, подходите трябва да бъдат различни, трябва да има ясно съсредоточаване върху сигурността и подкрепата на демократичните институции. Те ще бъдат важни по време на този преглед. Не бива обаче да изоставяме принципите, които сме въвели в тази политика преди време, като например повече за повече или по-малко за по-малко. Желанието на държавите да участват и да искат реформи и процеса на тяхното изпълнение трябва да бъде адекватно подкрепен и възнаграден. Имаме дългосрочен ангажимент и политиката трябва да може да реагира на бързите промени по места. Трябва да преразгледаме инструментите, с които разполагаме и да използваме по-адекватни или по-бързи, по-гъвкави и по-разнообразни подходи, които трябва да бъдат по-насочени към конкретната цел, но не можем да правиме компромиси с основните си цели и ценности. Трябва да има вградена гъвкавост. Искам да се вгледаме и в рамката от политики, както и инструментите, които използваме. Трябва да работим заедно с партньорите си. Това исках да кажа. Не искам да влизам в подробности по политиките, тъй като ще имаме време за това. Имаме процес по приемане на този доклад и конкретно ще се занимаем с подробностите. помислим за това, което ни казахте днес. Благодаря. Благодаря, господин Кристея има думата. Благодаря, председателю. Искам да ви благодаря за представенията, благодаря за двата текста. Of... Аз ще следя развитието на доклада на господин Кукън от името на социалистите и демократите и благодаря за това изслушване днес. Сега Слушайки вас и слушайки изслушванията, виждам общите заплахи, които се отнасят и за нашия юг, и за нашия изток. Съгласна съм, че трябва да се обмисли отново тази политика а, и съответните действащи лица, за да бъдем по-активни по предизвикателствата. Вие двамата споменахте е, измерението сигурност. Замразените конфликти е, са реалности на юг и на изток. За момента е, имаме развити отношения, но някои елементи не вземаме предвид. Сигурността е отделена от всичко останало и по този начин сме направили паралелни процеси. Елемента сигурност обаче, независимо, че е извън политиката по съседство, оказва своето въздействие върху изграждането на една добре работеща система, която е свързана с съответните процеси. Затова искам да ви попитам как измерението сигурност може да бъде по централно за новата политика по сигурност извинете, по добросъседство. Правите разлика между политическия процес и техническия процес. Разделяте партньорите на различни групи, в зависимост от това как работят и тяхната амбиция. Също така искате да има конкретен фокус на финансирането. В този смисъл, този подход от А до Я който идва от нашия опит по присъединяването, е начина да подходим и към съседните ни страни. На второ място, винаги съм смятал, че прозрачните институции, върховенството на закона, демокрацията в съседните страни също са в интерес от съседните страни и допринасят за нашата сигурност и благоденствие. Днес смятам, че има една опасност, свързана с полките, които трябваше да излечем от арабската пролет има тенденция да се говори за интерес, за ценности, като за два елемента, които се конкурират помежду си. Има ли нужда да се прави избор тук? Смятате ли, че ценностите а, на нашата политика са срещу нашите интереси? Споменахте триъгълника ролята на съседите на съседите и партньорите на партньорите. Трябва и да се игнорира това. Изключително важни са големите играчи. Как може Съюзът по-добре да включи тези големи действащи лица в нашата политика по съседство? Благодаря. Благодаря. Господин Кючук има думата. Благодаря, председателю. Господин Громадски, според мен имаме три групи страни. Украина, Грузия, Молдова всъщност показват подобрени демократични стандарти и имат желание за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз, което доведе до подписването на споразумение за асоцииране и залагането на свободни зони за задълбочено сътрудничество и търговия. Пътят пред тези три държави е начертан. Трябва да продължим да задълбочаваме сътрудничеството си с тях във всички сфери. От друга страна обаче имаме Беларус и Армения, които са част от Евроезийския економически съюз, който бе организиран от Русия. Сега, Азербайджан не мога да го сложа в нито една от двете групи, но за мен той е един от най-големите стратегически партньори на Европейския съюз. Азербайджан е много важен енергиен партньор на Европейския съюз и ролята му ще бъде още по-значима с напредъка на нашия проект за единен енергиен пазар. В този смисъл, как според вас трябва да развиваме отношенията си с Армения и Беларус и какви конкретни стъпки предлагате да се предприемат, за да може те да се върнат на европейския път. Смятате ли, че Съюза трябва да положи допълнителни усилия, за да включи Азербайджан в а, рамката а, за енергия? И смятате ли, че те ще продължат постъпките на Украина, Молдова и Грузия? В заключение, господин Мазен. Предоставянето на допълнително финансиране за междукултурен и междурелигиозен диалог в Южното партньорство ще помогне на Европейския съюз да се справи с тероризма, радикализацията и ислямофобията в региона. Благодаря. Следният колега, който поиска думата днес е господин Панцери. Molto brevemente. Съвсем накратко. La reazione dei nostri interlocutori, che ringrazio anch'io, il primo punto è и така няколко думи показаното от ораторите. Смятате ли, че днес има баланс между политиката на добросъседството на изток и на юг? Или пък смятате, че все още а, няма дисбаланс, т.е. имаме много голям интерес на изток и много малко интерес на юг? Този на юг, може би сега се върна, а, защото има голям риск от тероризъм. На второ място Проблемите в тази политика са свързани с слабостите на нашата външна политика и най-вече геополитическите перспективи за стратегически избор. Политиката на добросъседство наскоро видяхме, че се излиза от тази политика като економическо подпомагане, финансово, хуманитарно подпомагане и вече се правят политически интерференции или намеси. Например, ролята на някои държави членки, които се намесиха в някои от конфликтите. И централната тема за мен е политическия баланс – защото от една страна, ако искаме сериозна политика по съседите си, трябва да имаме ясни политики във външната си политика. И накрая, преразглеждането на същата тази политика за съседство си мисля, не зная а, какво точно трябва да направим, но това според мен, което е съвсем ясно днес, е, че не можем повече да говорим за приоритети. Трябва да говорим основно за гъвкавост. И не може, ей така, насякъде по-малко да дадем, а трябва да намерим онези държави, които наистина могат да направят нещо, да развиват тази политика. Ако погледнем на юг, нямам никакво съмнение, че ако имам 10 евро, ще трябва да дам тези евро за Тунис. Защото според мен това може да бъде една отправна точка за целия регион. А да дадем по едно евро на всички а, или по дребни суми на всички ще означава да не отговорим на никакви критерии и да не решим никакви проблеми. Какво е вашето становище? Грация, колега Панцери, forse non sanno i nostri... Може би нашите експерти не знаят, че колегата Панцери е докладчик за доклада за правата на човека в целия свят. Не в Европейския съюз, а извън него, във всички останали държави, включая държавите, които са в тази политика за съседство. За това той каза толкова важни неща. Обеден съм, че нашата колеги, колега Панцери е съгласен. Сега давам думата не, първо на нашите оратори, които ще отговарят с по 3 минути всеки, и след това на Едуард, който ще обобщи. Ако не, аз ще обобща. Михайл. ob das ist sehr kurz, dann okay. Noch, noch eine kurze Intervention. Ja, ganz kurz äh, an Herrn Ще ви дам думата, ако ще сте съвсем кратък. Още едно кратко изказване на господин Галер. Господин Громацки заяви, че Русия винаги е била против доближаването до Европейския съюз, а не до НАТО. На 10 декември 2004 в статия в ФАЦ бе заявено, че руският президент – Владимир Путин се изказва в подкрепа на евентуално присъединяване на Украина към Европейския съюз. Там се цитира Путин, който заявява след разговор с правителствения ръководител на Испания за Патеро, че Русия би приветствала стремеж на Украина към членство в Европейския съюз и нейно присъединяване. Това е цитат от преди 10 години. Не смятате ли, че промяната в позицията на Русия се дължи по-малко на действия от наша страна и в по-голяма степен на вътрешно-политически промени в страната? Благодаря, Михаил. Думата има първо господин Громадски. Very briefly. <clears throat> Накратко. Uh, remarks. Uh, First about... Uh, Няколко бележки. Първо, как да се справим с предизвикателствата за сигурността? Мисля, че през следващите месеци и години Украина ще бъде много важна тема за Европейския съюз, но не само Украина. Молдова и Грузия също ще бъдат важни. Тези три страни трябва да ни водят. Принципно трябва да има някакъв баланс между руската и европейската политика спрямо тези страни. Проблемът с тези шест отстрани от партньорството е, че може да се направи разлика между две основни групи, като Армения е посредата между двете. Армения е член на Евразийския съюз, заедно с Русия и Казахстан – Самият аз обаче смятам, че евразийския проект е лишен от смисъл. Не ми се струва, че той на практика ще проработи през следващите години. Нямам време да обясня защо мисля така, но това е моето становище. Азербайджан. Тук проблемът е простичък. Ясно е, че Азербайджан е страна с недемократичен, авторитарен режим. Президентът Алиев няма интерес от това Азербайджан да се демократизира или да се развиват отношения с ЕС, които да включват и темата права на човека или демократични стандарти. Алиев иска да сътрудничи с Европейския съюз, но на економическо ниво. Това го интересува. А не типа сътрудничество възоснова на европейските ценности и правила. И накрая Нека кажа нещо за руската позиция спрямо страните от Европейското източно партньорство. Принципно целта на това партньорство е да доближи страните до Европейския съюз. Така както аз виждам нещата, Путиновата политика принципно беше насочена против евентуалното сближаване между тези страни и Европейския съюз. Тук Путин не е променил позицията си през последните 10 години. Както споменах в представенето си, обаче, руският политически елит винаги е казвал, че източното партньорство е празна работа. Отношението на този елит се промени едва през февруари 2013 година. Знаем, че сега вече те смятат, че трябва да се обърне внимание на по-близките отношения. Благодаря и доктор Мазан, последен коментар. набързичко. Наистина говорим за интересите, за ценностите, които се конкурират или понякога ни се струва, че те се конкурират, но винаги целта е да се стигне до баланс. Например, ако ценността е демокрацията, то големият урок на арабската пролет е, че демокрацията не става от днес за утре. Трябва да се изградят институции, да се организират свободни избори, но за това не са достатъчни избирателните комисии, а парламентът също е един инструмент на демокрацията. Когато парламентът е недостатъчно финансират, няма как да се извърши работата. След това между културните дейности, доколко те ни помагат в борбата срещу тероризма, Ясно е, че контактите между културите помагат много, защото мнозина се радикализират, тъй като те не познават Запада, имат много превратна представа. Не гледат европейска телевизия, гледат си собствената телевизия и така постепенно се радикализират. Струва ми се, че контактите между културите са нещо много важно. След това измерението сигурност. Много е важно да се работи по проблемите с бежанците. Защото бежанците са в целия регион, не само в Йордания или в Ливан – това са хора, които бягат от родните си места. Аз съм ги виждал в Кайро. Изведнъж се оказват безработни, уязвими. Трябва много да им се помага. След това Струва ми се, че мисиите, свързани с контрола по границите, би трябвало да се финансират по-добре в бюджета 2014 до 2020 година. Благодаря, нека благодаря на нашите експерти е, за техните обогатяващи анализи и за това, че представиха и собствените си позиции за обновяването на европейската политика на съседство. Много внимателно ще прочетем предоставените от вас документи. Извинявам се на колегата Кукън за ограниченото време. Това не се случва за първи път, но мисля, че въпреки това проведохме ползотворна дискусия. Нека да напомня на колегите, че на 13 14 април ще разгледаме доклада на господин Кукън, по-късно ще говорим за измененията. Следващото ни заседание започва на 9 март в 7 часа в Страсбург. Благодаря. Тези, които остават за заседанието на бюрото, нека останат а другите да напуснат залата тихо. Много ви благодаря.